Good morning, everyone ready? Добро утро. Дали сте готови? Надявам се, че сте си взели картите за гласуване, защото ни предстои дълго гласуване тази сутрин. Кармен си е забравила картата. Everyone got their voting cards. Some people still absent. Всички ли си взеха картите за гласуване? Някои колеги още ги няма. Ще трябва да започнем. Първата точка за гласуване е точка 4 от дневния ред. Регламента за запасите от европейска змьорка. Госпожа Родост, бихте ли <laughs> изчакали две минути? Лола идва, само че асансьора не работи. Изабела, if she wanted to say a few words, uh, can... Така или иначе, щях да поискам от Изабела да говори докато не дойдат всички социалисти. С удоволствие. Ще си изкажа, ако ми позволите, господин председател. Това е моят доклад относно мерките за възстановяване на европейската змьорка. Искам да благодаря на всички докладчици от другите групи за доброто сътрудничество. Мисля, че гласуването ще е много успешно. Забелязах, между другото, че асансьорите не работят много добре днес. Дали можем да изчакаме още няколко минути? Много ще се радвам, ако го направим. For... Принципно би ви благодарил за коража, по-скоро за това, че бяхте толкова кратка. Не и този път обаче. Ще изчакаме няколко минути. No, everybody else is here, so I'm afraid we have to go. Всички други колеги са тук, така че се опасявам, че ще трябва да гласуваме. И така, нека да започнем. Изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Коментари без микрофон. Приема се. 13 се приема. Прекратете гласуването по 14. Очевидно има някакъв проблем с екраните. Applique-toi, euh, moi. Rejected. 14. то се отхвърля, 13 то се приема. Изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се, така ли? Гледам екрана тук над мен. Отхвърля се, отхвърля се. Майкъл, can you let me see it? It should be on yours there as well. Is it? Yeah. I'm only getting... Аз тук виждам само окончателните резултати. Изменение 16. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4, е първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Извинявам се, 37 изменение гласуваме. Начало на гласуването. 37. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 4, втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на другата страница. Изменение 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 45-то се приема. Четиридесет шесто ли сега трябва да гласуваме? Не, 48 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на съображенията. Номер едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се. Отхвърля се. Номер 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение по преамбилната част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение от преамбилната част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение от преамбилната част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение от преамбилната част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение от преамбилната част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение 2, изменение 9. Начало на гласуването. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по законодателното предложение с измененията към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И проекта на законодателна резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за Исабела Люви. Thank you. Item Благодаря. Точка 5. Стратегия за риболова в Адриатическо и Юнийско море. Докладчик е Гуйдо Милана. Искате ли да кажете нещо, господин Милан? Не. Значи отиваме направо на гласуването по точка 5. Започваме с 15-то изменение. Започнете гласуването. The vote is closed. Прекратете гласуването и единодушно прието. 16-то изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Следва втора част от 16-та. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение. 17-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18-то е оттеглено, 19-то започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 20. то Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 21. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 23-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се единодушно 24-то, 23-то изменение. Започнете гласуването, прекратете гласуването. Приема се. 24-то. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 25-то. Започнете. Прекратете. Приема се. 26-то. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 27. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно първо за. Против. Прекратете. Приема се. 29 пада, 30 пада. 31 изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32. Още ли не работи апарата? Да. Сега наред ли? Try the, try moving seat and see if it works. Работи ли сега на новото място? Добре, да, да започнем гласуването по 32. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. А сега проработи, а? Добре. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 34-то оттеглено, 33-то, започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 35-то, започнете. Прекратете. Приема се. Компромисно второ започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. И стигаме до 39-то. Започнете. Прекратете. Приема се. 40-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 41. Започнете. Прекратете. Приема се. 42. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 43-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 44-то. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 45-то. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 46-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 49-то започнете. Прекратете. Отхвърля се. 47 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 48. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Пада ли? О. Пада значи. Значи 50-то. Започнете гласуването. Прекратете.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 Прекратете гласуването. Приема се. Трето започнете. Прекратете. Приема се. Четвърто започнете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Шесто започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. А, отхвърля се, извинявам се. Седмо. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. Осмо е отеглено, Компромисно трето. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Девето, десето пада. Беше. Единайсто. Е, прекратете гласуването. Приема се.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 и целият проект от текст с изменение и допълнение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И проекта резолюцията. Започнете гласуването. The draft legislative resolution. Проекта законодателната резолюция поставя се на гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. И приема се. И поздравление на господин Малана. On to item six, which is the proposal for regulation. продължаваме с Проектът за регламент за достъпа до генетични ресурси за справедливо и равноправно споделяне на ползите, постичащи от тяхното използване за Европейския съюз. Някой иска ли да вземе думата? Не. И така започваме с изменение 6. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение трето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение пето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме по цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. и се приема с единодушие. Благодаря на господин Хътсън. Now item 7 is Продължаваме с точка 7. Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Един прекрасен доклад от нашия първокласен докладчик. Първо, преди да пристъпим към гласуването, бих искал да изкажа благодарността си към всички докладчици в Сянка. Наистина имахме много работа, продължение на много години и на последните тристранни срещи водихме много, многочасови разисквания. Поздравления и за ирландското председателство. Мисля, че те свършиха отлична работа и по този доклад, и по другите досиета, свързани с рибарството. Те наистина свършиха отлична. И разбира се, бих искала да поздравя и комисията. Мисля, че голяма част от първоначалните им предложения в проекто за законодателната инициатива бяха взети предвид и бяха подобрени с изменения, гласувани от нашата комисия и на пленарното заседание. И ми се струва, че по този начин достигаме до, една, до един добър регламент за общата организация на пазарите, както отделните сектори, така и за целият отрасъл. Не смятам, че имаме нужда от а, дълго разискване. Смятам че, смятам, че вече нееднократно сме обсъждали тази тема, както и следващата точка, свързана с общата политика в областта на рибарството. Но ако някой иска да направи някакъв коментар, сега е моментът. Госпожа Гасия. Благодаря, господин Стивенсън. Бих искала само да обясня набързо как ще гласувам. Знаете, че на последното заседание поискахме текста отново да бъде върнат и аз изясних моята позиция като докладчик в сянка за групата на социалистите и демократите. Но благодарение на няколко дребни технически изменения стигнахме до извода, че всички важни елементи отново фигурират в предложението. Най-важна, разбира се, е общата организация на пазарите. Трябва да вземем предвид колко важни са младите производители, жените и всички други, които искат да продължат да работят в отрасъла на риболовия и културите. Те трябва да разполагат с необходимите условия, за да го сторят. В контекста на днешната криза секторът е много силно засегнат и затова е важно всички тези елементи да бъдат обхванати от предложението. Затова бих искала да благодаря и на Европейската комисия, и на съвета. Аз лично имам дългогодишен опит във воденето на преговори с представителите на отрасъла. И мога да ви кажа, че сега съм напълно спокойна и с чиста съвеща ще подкрепя този текст. Бех искал само да се възползвам от тази възможност, господин председател, да ви поздравя още сме гласували, но съм убеден, че ще приемем текста. Бих да благодаря и на ирландското председателство, което отговори на големите ни очаквания. Те наистина положиха огромни усилия. винаги проявяваха прагматичен и реалистичен подход в преговорите с нас и мисля, че резултатът наистина е отличен. Спомняте си колко дълги продължителни бяха тристранните срещи. Разбира се, благодаря и на комисията за техният принос, както и на нашата комисия, както и на вас лично, господин председател. Мисля, че работихте много професионално. Така че още веднъж благодаря на всички ви и се надявам този текст да има положително въздействие върху бъдещето на сектора. Благодаря ви, госпожа Ловак. Благодаря, господин председател. Аз искам да присъединя към казаното господин Галагър. Благодаря ви за положените усилия и за професионалното водене на преговорите. Бих искала да поздравя и потребителите, защото ще гласуваме за, едно, за една нова система на етикетиране, която ще дава възможност на потребителите да знаят с по-голяма яснота откъде къде е уловена рибата, която консумират. И това е много важно, тъй като риболовните зони ще се е, обясняват, ще се представят по разбираем за потребителите начин. Важно е също така да се отбелязва и риболовният уред, който е използван за лаването на рибата. И това е много важно, тъй като ще се повиши равнището на осведоменост на потребителите, с което те ще могат да правят по-осведомен избор и за което ще ни бъдат благодарни както каза господин Галахар, ще е, се радваме на запазването на заедостта в сектора. Благодаря господин Ферера. Благодаря, господин председател. С няколко думи бих искала да обясня как ще гласувам за общата организация на пазарите в областта на риболова. Как да е предварително гласуване, смятам, че е добре да гласувам по този важен текст и би било добре той да бъде наличен на всички езици. Съжалявам, че се налага да гласуваме по един текст, който в момента е на разположение само на английски язик. Разбира се, има си причини за този факт. Но принципно липсата на превод на всички езици е достатъчна причина да гласувам против текста. Благодаря ви. Председателят, да, разбирам ви напълно. Съжалявам, че текстът е на разположение само във версията си на английски. Опитваме се да разрешим този проблем. но държахме да приключим с работата по този текст по време на ирландското председателство и нямаше как да го сторим, ако трябваше да чакаме превода на всички езици, така че ви благодаря за проявеното разбиране. А сега моля да пристъпим към гласуването. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. 20 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Много ви благодаря. И сега продължаваме към основният регламент, докладът на госпожа Родъст, на която давам думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искала най-искрено да ви благодаря. Благодаря на Европейската комисия. Благодаря също така и на Ирландското председателство. Благодаря на парламента, на колегите от нашата комисия, но също така и на различните други колеги, които се занимават с това досие, в частност с въпросите за риболова на бъдещето. Дълго време работихме по този текст, бяха внесени хиляди изменения, което просто означава, че мнозина се вълнуват от тази тема. Заседавахме в продължение на дълги дни и нощи и е, се запознахме най-подробно с този текст. Имаше много спорове, имаше и добри консенсуси. Цялата дискусия беше много емоционална, но крайният резултат е положителен. И за мен е истинско удоволствие да ви съобщя, че в петък Корепер гласува с единодушие този текст и всички, които имаха съмнение, дори испанците и французите, са съгласни с настоящия документ и смятам, че нямаш как да постигнем по-добър резултат. Още веднъж благодаря на всички ви и в частност на всички сътрудници, на каквото и равнище да са работили. Без тях нямаше да успеем да постигнем този резултат. И както винаги съм казвал, ние сме толкова добри, работим толкова добре, колкото добре работят нашите екипи. Всички взели участие в процеса на работа и допринесоха значително за подобряване на текста и се надявам той да бъде прият с голямо мнозинство в пленарна зала. Председателят, благодаря ви, госпожа Родост. И ние ви благодарим за това, че се нагърбихте се на, от, от най-тежките досиета от по време на този мандат и че постигнахте един резултат, който ще бъде одобрен днес. Други коментари не, така пристъпваме към гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 20 гласа за, 1 глас против, въздържали се няма. Поздравление за госпожа Годъст. So и така приключваме с гласуването и продължаваме с любимата ни тема, а именно дълбоководните запаси. И давам думата на Критон Арсенис. Much, Благодаря, господин председател. Днес ще изслушаме изложение от страна на комисията, посветено на допълнителната оценка на въздействието, което, е, която тя е извършила. Допълнителна оценка, която се основава на два особено важни масива данни. Данни от държавите членки по разтоварените количества и социално-економическите условия и данните от спътниковата система за позициониране. Моля, моля за внимание. Онези, които желаят да напуснат залата, нека спокойно го направят, нека дадем възможност на оратора. Заповядайте, господин Арсенис. Да, да, да, е, парламента сме свикнали на такова отношение. Да, значи е, тази допълнителна оценка на въздействието, казвам, е, съдържа много важни данни, които пък на своя ред дават отговор на много съществени въпроси. Моля за внимание, казва председателят. Така както казах, възоснова на структурата за събиране на данни по а, разтоварните количества, риболовното усилие, социално-економическите аспекти от една страна и спътниковата информация и корабните дневници от друга, получаваме пълна изчерпателна информация за 2011 година за всички страни. И това е изключително важно. Възоснова на тази информация сега ясно можем да твърдим, че казаното в първата оценка на въздействието е точно. А именно, че само 1,4% от общо разтоварените количества се представят от дълбоководни видове. Знаем, че Единственият случай, в който парагадите са изключени от а, данните, се отнасят за Афанопуса е, и за Гренадира, извинете, е, който се ловува с средно е, дълбоководни траулери, е, техника, която не се променя с нормативното предложение – така че всичко, което може да се лови с дънни тралове, може да се лови и с други е, уреди по това предложение. Знаем, че прехода от дънни тралове към парагади е възможен и има съответните разчети за себестойността на това. Редица от опасенията, е, които се разпространяваха във връзка с това проекто законодателство, мисля, е, бяха разсеяни в резултат от вчерашното изслушване и благодарение на това, тази допълнителна оценка на въздействието. И толкова по-добре, защото сега можем да се съсредоточим върху конкретно отрицателните последици и далеч по-целенасочено, по законодателен път да ги преодолеем. По големия въпрос за улова на акули, Спарагади, именно възоснова на тази пълна, изчерпателна информация, комисията може да твърди основателно, че 81% от прилова на дълбоководни акули се дължи на траленето, от които 13% с парагади и 6% с хрилни мрежи. Значи имаме много данни, по които да помислим и аз съм сигурен, че изложението на комисията ще бъде много поучително за нашата комисия. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Кандела да ни запознае с оценката на въздействието, която споменахме вчера, но сега ще чуем изчерпателно изложение. Благодаря, господин председател. И благодаря на докладчика за любезното встъпление. Много данни има наистина в доклада. Не искам обаче да отнемам чак толкова много време. Ще премина през цялото експозе колкото се може по-бързо, без естествено да пропускам важни моменти. Нека кратко ви напомня предисторията на документа, който е разпространен. Е, той се появява в отговор на отправено от вас към нас искане, в което се съдържат четири основни пункта. Първо, да интегрираме данни от системата Deep Fishman. В края на експозето ще засегна този въпрос. Поискахте от нас също така да изясним процеса на допитване, Днес подадох известна инфор... Вчера подадох известна информация, днес ще се опитам да, да конкретизирам. Поискахте количествени данни за въздействието по мерките, които предлага комисията в нормативния си проект. И това е основната част от анализа, който следва. И накрая поискахте да оценим въздействието върху малките и средните предприятия. С това именно последното бих искала да започна. Ние проявяваме голям интерес, е, самите ние, към е, статистическата информация е, за дейността на риболовните дружества, които попадат в категорията малки или средни. Към днешна дата обаче такава информация няма – и а, наистина, ако желаем за напред да събираме такава информация, днешното упражнение може да ни даде основание за това искане. Защо? А, ако погледнем данните, които свеждат държавите членки по отношение на а, риболовните съдове, на, в корабния регистр, например, в националните си бази данни, там имаме името на, на, на кораба, позивните, е, техническа спецификация, е, редовност на различните сертификати и свидетелства и име на корабособственика. Но корабособственикът не е дружеството непременно. Е, може да имаме един корабособственик, който притежава плавателни съдове в различни дружества, и обратно едно дружество да е собственост на няколко лица. Така че ние статистическа информация имаме, но колко от дружествата всъщност се занимава с дълбоководен риболов, не е възможно да установим. Тъй като, е, за да отговорим на този въпрос, ще трябва да, да кръстосаме данните от риболовните разрешителни за дълбоководни видове с съответните дружества, за съжаление, такава информация днес не се събира. От друга страна, е, в доклада ще видите детайли, е, е, има една препоръка на комисията за определене на самото понятие малко и средно предприятие, но, но, но става дума за една обща дефиниция, общо определение, не конкретизирано по отношение на риболова. А днес в риболовния отрасъл боравим стонажи на плавателните съдове и говорим за малкотонажни плавателни съдове, а не за малки дружества. Малкотонажният съд е определен като понятие в представеното ви нормативно предложение. Това във връзка с бъдещия Европейски фонд по морско дело и риболов. И ще видите от целия флот на Европейския съюз 80% се стои от малотонажни Е, на тях е, се пада обаче 26% в на изражение от разтоварните количества и 50% от заетостта. Нататък към е, резултатите от ГИС, от географската информационна система. Тази информация, впрочем, вече представих на предишното ви заседание. Ето това е обемът анализирана от нас информация. Нали, това са данни, които ние изискваме от държавите членки. Както току-що спомена господин Арсенис, ние бяхме поискали данни за 4 години, но пълнота постигнахме само за една 2011. И имаме, виждате, 14 милиона записа. Що е то запис? Записът в базата данни представя плаване. И имате името на кораба, продължителността на плаването, е, е, количество е, на улова и така нататък. И от, след това имаме корабни дневници за 4456 плавателни съда. Спътниковата информация от системата ВМС пък обхваща само 2835 кораба. Защо? Защото до 2011 година Кораби до 15 метра е, е, е, дължина е, не са били задължени да носят съответните приемопредавателни устройства. Едва през 2012 година се въвежда това задължение и за по-малките съдове. Тук по-нататък данните за различните видове ви дава представа за разнообразието, за, за структурата на улова, улова. Нали, виждате, не по-малко от 1116 вида. Е, съответно, инвентарът е, е шифрован. Виждате, имаме 39 различни видове инвентар – които обаче сме ги групирали най-общо е, между траулери, е, парагади, дълбоководни тралове, кошове и хрилни мрежи. Това, това за нуждите на анализ. Сега това са вече карти. Първата представя така наречения отпечатък на съдовете, за които имаме данни. Това е риболовната дейност на тези 2800 и прочие по ВМС е, плавателни съда. След малко ще ви покажа друга иллюстрация за е, Иберийско море, но всички точки, положени на картата, са така наречено риболовно събитие. Значи, качване на улов на борда, е, в който присъстват дълбоководни видове. Виждате, че периметъра е широк по цялото Атлантическо крайбрежие, е, е, с висока частотност в Келско море, дори в, на континенталния шелф. Имаме по островите, по южните острови значителен улов и е, сериозна концентрация на улова около е, Рокол и Хатанбанк е, на запад от Шотландия в различни международни риболовни зони. Една от тях е Неавк. Това, което посочвам, виждате е вече в средноатлантическия периметр, значи доста далечни плавания са това. Сега да видим а, разбивката по видове. Започнем с Гренадира. уловът на гренадир най-вече е по покрайнините на континенталния шелф и в средноатлантическия периметр. Това, което е интересно тук е, че сме кодирали в цвят траловете от една страна, траулерите и, и парагадите от друга. И виждате, е, че в средноатлантическата зона е, на запад, на юго-запад от Исландия, е, е, в значителна степен присъстват е, корабите с парагади. Що се отнася до Афанопуса, картината вече ви е добре известна от първоначалната оценка на, на въздействието. Имаме ясно разграничаване между парагадите на юг, около островите и, и в Португалско море, и, и концентрация на, на траулерите пък на север. Почти съм изкушена да обясня това с културни традиции в риболова. Молвата е интересна. Това е един от видовете, които сме анализирали по-подробно. Е, виждате, тук имаме сериозно е, е, припокриване. В, в континенталния, на континенталния шелф. Знаете, молвата се характеризира като дълбоководен вид, но в повечето случаи се лови в плитки води. И тук имаме сериозно разнообразие на, на риболовния инвентар, но, но има и, и траулери. Това е териториалното разпределение на риболова. Червения спарит е вид, който се експлуатира от южните риболовни страни, най-вече Испания. Пак се връщаме на положението, при което е, уловът най-вече е по, по, е, по крайнините на континенталния шелф и понеже тази карта е твърде е, дребномащабна, тук сме увеличили и виждате, че риболовните събития по покрайнините на континенталния шелф, около Иберийския полуостров и Бискайския залив, е, е, са в един твърде ограничен териториален периметър. И това е на, на ръба, по покрайнините на шелфа, но все пак близо до брега. И това е риболовна зона, в която по-малките риболовни съдове биха могли целево да ловуват дълбоководни видове. И а, тук също сме кодирали по инвентар. И макар и размера а, сочи, че уловът е сравнително малък като тонаж, имаме сведения за, за целенасочен риболов на, на червен спарит, но с мрежи в случая. И виждате в синьо са показани в риболовните събития които биха могли да се квалифицират като целенасочен риболов е, с паргади. На другата карта се вижда малко по-добре положението по цел, цялото иберийско крайбежие. В Кадис е, и, и Ворасера е, с парагади виждате. Това на юг, това е, това е добре известна риболовна зона, която е образец, впрочем, е, на контрол и добро управление. Тук виждаме относителното разпределение на улова по инвентар. Виждате, че наред с траулерите и, мрежовите кораби, е, е, по които нашето предложение предвижда постепенно премахване на разрешителните, на тях се пада 52%. На останалите видове инвентар се пада около 46%. Значи тези 52-54% не са само целевите улови. Става въпрос за всички траулери и мрежови. Много от този улов е прилов, фактически. Но, но, но и съответно това не значи, че повече от 50% от бизнеса ще бъде закрит практически с премахването на разрешителните. Сега, другата графика представя относителния дял в количества по видове, включени в е, приложното поле на регламент. Значи, змиорката води, е, е, е молвата, е, дълбоководната скарида и, и на всичко това се пада, на тези три се пада почти половината от дълбоководния улов. А змиорката и че значи а, Звярката и скаридите не, не подлежат на ОДО. За разлика от а, а, е, брадатата мерлуза и гранадира. And that is actually uh, uh, uh quite frequent in the И вече останалите, макар и да присъстват често в улова, е, литературните данни сочат, че те нямат кой знае какво стопанско значение, макар и да имат потенциал за развитие. This is the, um, this is the, uh, this... По-нататък. Ам, заинтересоваността, така да се каже, на различните държави членки по, от, от различните а, е, дълбоководни видове. За Гренадира, виждате, а, е, относителният дял от отчетен улов по а, е, а, риболовни дневници най-вече се пада на испански кораби 74%, следвани от френски с 26% и другите с пренебрежимо количество. Афанопусът е най-вече френски. Португалия е на второ място, както видяхте на картата, и след това Испания и Великобритания с дребен дял. По молвата най-вече имаме Великобритания, следвана от Испания, Франция и Ирландия. Синята молва пък се държи най-вече от Франция, виждате после 6% Испания, е, с пари да е най-вече испанска работа. И Алфонсиното също. И ето вече е, виждате е, разпределение на, на, на страните по флагове виждате, че най-вече е, Испания и Франция проявяват интерес към е, е, богато разнообразие от видове. Докато при Португалия, например, виждаме моно, монокултурност почти, съсредоточаване върху един или два вида. И вече ако вземем Великобритания и Ирландия, това е особено характерно, най-вече молвата там, е, германския е, дълбоководен риболов е насочен към Омара. Ето Швеция и Балтийските страни а, е, са насочени най-вече към дълбоководните скариди а, и така нататък. Сега тук са данните, които спомена господин Арсенис по-рано. Е, по всеки от основните, 6 основни вида, които са регламентирани с ОДО и представят е, основен стопански интерес, е, разпределението по инвентар. За гренадира виждате, че около една, една шеста от улова е, е, е, чрез е, е, средно дълбоки тралове, останалите с дълбоки тралове. За Афанопуса имаме още добро разпределение между тралове и парагади е, на север е, тралове Франция, е, на юг парагади Португалия. За молвата, очевидно, тя може да се ловува и с парагади, и с мрежи. Траулерите преобладават обаче, но както видяхте от разпределението на улова на този вид, той е особено важен прилов – е, при е, е, треската и, и скаридите. Тоест, тралът тук преобладава, защото този вид е прилов при сравнително плитък крайбрежен риболов. Синята молва най-вече траулери. Стопанско, значи, стопански значимата част обаче се пада на парагадите. Спарида също с парагади най-вече и Алфонсиното също. По-нататък виждаме кулите вдясно. Бих искал да повторя нещо, което казах вчера. То според мен е важно. Това, са, това е уловът по дневници. Дълбоководната акула е била на нулева квота ОДО от 2009 година. Но през 2009-2010 е, все още е допускано е, да се разтоварва до 10% прилов на дълбоководни акули. И вече от 11-12 година е, тези 10% бяха премахнати и а, е, значи дълбоководната акула е практически забранена без а, е, е, каквото и да било изключение за прилов. Значи от 2011 година насам законно не могат да се разтоварват дълбоководни акули и все пак данните от 2011 година, както виждате, по данни от корабните дневници, сочи прилов на акула. Важно е да отбележим, че това са данни към момент, в който разтоварването на акула е забранено а при все това риболовните кораби го отчитат. Добре е, че имаме тези отчети. Какво се е случило с тези разтоварни количества? Можем просто да се губим в догадки. Очевидно, разтоварването е забранено. И значи или са изхвърлени, или, или просто не ме питайте. Не искам да знам какво е станало. Но пък данните са много полезни, тъй като ОДО е нула, тук приловът с парагади може да има статистическо значение. Тоест, можем да твърдим възоснова на тези данни, че с парагади по-добре се контролира прилова, отколкото с траулери. Сега един малко педантичен, ако щете, анализ, но според мен но според мен необходим. Тук виждаме относителния дял на дълбоководния улов от, от целия улов или разтоварно количество по видове кораби. От една страна сравняваме траулерите и, и хрилно-мрежовите кораби, понеже при тях постепенно ще се отнемат разрешителните за целеви риболов, две години след влизането в сила. От друга страна, парагадите, средните, дълбоките тралове и кошовете, които не попадат в този режим на постепенно отнемане на разрешителната. Данните са в тъмно по количества, а в зелено, в светло по стойност, в стойностно изражение. Като данните са осреднени за целия флот в случая, а по-късно ще видим по сегменти от флота. Значи, това, са, това, е, това е част от общо разтовареното количество. Значи, е, за целия флот, всички сегменти на куп, виждаме, че траулерите и, и е, хрилномрежовите имат между 1,5 и 2% от обема на дълбоководния улов средно, а в стоеностно изражение е около 4%. А вече парагадните и останалите имат много по-малък улов около проценти по-малко. Стойността обаче се движи между 5 и 7. Значи, общо можем да направим извода, че с парагади е, е, се лови по-малко, но уловът е по-скъп. По, по, се продава по, по-скъпо. И вече сега по сегменти най-малкотонажните, между 10 и 12 метра съдове. От едната страна виждаме траулерите с около 1,6% по стойност, т.е. Много, много малка част от оборота се пада на посочените видове. Траулерите е, е, е, от друга страна имат с 4, имат 4 и повече процента, но но поне през няколко години от периода отношението между стойност и обем е обърнато. Т.е. по-голям относителен дял от обема, по-малък относителен дял от стойността. Което следва, че уловът е, не, не, не, не е така ценен от пазара. Това, това по, по продажни цени. Следващия сегмент е, по дължина на, на кораба, между 12 и 18 метра, траулерните са под 3% по стойност, но пък а, доста е рентабилен този улов, предвид, че в количествено изражение на, на него се пада по-малко от 1%. И това всъщност сочи, че в този корабен сегмент няма целеви улов на дълбоководни. За парагадите тук, в този сегмент, е, виждаме най-голямата економическа зависимост от тези видове, тъй като стойността на дълбоководните видове при тези съдове може да достигне до близо 24%. Значи това е сериозна част от оборота на тези съдове, но те пък не се засягат от това, което предлага комисията. По-нататък 18-24%. И отново ниска, нисък дял за траулерите, 3% по обем, около 1%, е, по стойност, около 1% по е, обем, 5-6% е, малко вече по-висок относителен дял за парагадите и вече големите съдове до 40 метра. Траулерите имат около между 5 и 6, по-скоро 5% е, стопански дял на дълбоководния улов, докато при парагадните и други около 4 или малко по-малко 4%. Но пак виждате огромна разлика между количество и стойност. И вече най- най-големите, които могат да плават и най-далеч, които вероятно стигат а, а, а, Средния Атлантик, explain to you the data from 2011, where there seems to be a, a, a search, but the figures are nevertheless very low. They, they remain about да, бе, там има една, да, аз карти на морето, да, виждал съм. Significant activity by very big... This is the sector... Така, виждате, че е, при траулерите е, относителният дял на дълбоководните видове тук е, е най-голям. Е, малко по-малко от 9% в най-добрата година, която е 2009. Но това е максималния относителен дял от улова за траулерите от всички сегменти. И виждате, пак е под 10%. Да видим сега малко кого всъщност засягаме с а, това предлагано отнемане постепенно на разрешителните за целови, целеви риболов. Виждате какъв относителен дял от, от флотите ще трябва да променят начина си на работа. По данни на Евростат имаме 37 579 риболовни единици или, или кораби в Атлантическия океан Съдовете, е, е, за които имаме е, географско информационни данни са 4456, значи само 12% от целия Атлантически флот лови такива видове. Значи, това, но това са всички. Всеки, който е декларирал какъвто и да било улов на такива видове. Колко от тези 12 Процента пък са траулери и, и мрежови, които също са засегнати от предложението, по-малко от половината. Около 1 е е, на 3,5 е, от тези съдове са траулери или мрежови. Значи повечето от плавателните съдове са парагадни, а те не се засягат. И вече от тези около 1200, които са засегнати, колко всъщност ловуват дълбоководни видове над 100 кг, което е праговото равнище за каквото и да било разрешително към днешна дата. Днес, ако някой иска да разтоварва повече от 100 кг, трябва да получи разрешително. И значи само част от тези 1200 стигаме до 935. Значи около 300 е, кораба всъщност е, е, разтоварва по-малко от 100 кг. Но тези 935 са както целеви, ловуващи такива видове, така и е, е, разтоварващи само прилов. И значи, колко от тези превишават 10%? 771 кораба. Това пък се равнява на една пета. Или 2%, една, една пета от тези 1245, или 2% от общия Атлантически флот. Данните от тези 771 кораба е, сочат, че е, е, най-голямата продължителност на дълбоководния улов за тях е, е не повече от 3 дни. Значи по-голямата част е прилов. И значи 98% от Атлантическия флот не е засегнат от това, което предлага комисията. Сега броя на корабите, които се засягат от това предложение и каква част от тяхната дейност се засяга от предложението. Ако няма да се издава повече разрешително за дейност, колко дни риболовни дни ще бъдат засегнати и каква част от дейността на кораба ще трябва да бъде преустроена. За да се направи такъв анализ, трябва да разполагаме с броя на излизанията в морето за цялата година. Може да си представите, че имаме 14 милиона записа само за тези кораби, в които има докладване по отношение на системата DSS. ако вземем всички излизания, невъзможно е да се калкулира но ще се опитаме да ви създадем представа, като погледнем един конкретен случай, който засяга и излизанията в морето като общ брой в Испания. Ако вземем предвид цялостната дейност на тези кораби, включително извършващи риболовна дейност на дълбоководни видове и не само. Повтарям, всички видове, не само дълбоководни, то оказва се, че целевата риболовна дейност представлява само 2,8% от общата годишна риболовна дейност. Какво означава това? Означава, че ако тези кораби се преустроят в парагадни или в приловни такива, то тяхната дейност ще се промени само на 2,8%. Вчера много се говори за преминаването към парагади. Знам, че има много различни виждания, много различни доказателства, в това отношение. Комисията имаше достъп до една база данни, която е спомената в доклада. Тя е свързана с разходите за гориво. И оттам се вижда, че е много по-ефективно да се използват парагади, отколкото траулери. И ако вземем един траулер, който е между 35 и 40 метра, неговата реконструкция и превръщането му в парагаден кораб ще струва между 300 и 320 хиляди евро. Дебата вчера показа следното. Не можем да сравняваме тази стойност с стойността на един специално изграден парагаден кораб. И ние не искаме да внушаваме нещо подобно. Това са сумите, които се използват за преработка, за преустройство на един траулер в парагаден кораб. Предложението на комисията не казва, че задължително ще трябва да има преустройство на корабите. За рибарите има различни видове избор. По отношение на гренадира, те могат да използват по-малки траулери или просто да улавят по-малък обем риба, близък до прилова. И така стигаме до последната част от анализа, свързана с географската информационна система и системата DSF. Тук ви представям методологията. Моля ви за търпение. Както вече ви казах, всеки от тези записи е свързан с а, едно излизане в морето, с едно риболовно пътуване. На картата може да видите точно в кое пристанище са се върнали тези над 4000 кораба. И когато се види плътността на пътуванията на картата, може да се направи и анализ относно улова, относно видовете, които се улавят. Освен това, ние изчислихме брутната добавена стойност, генерирана като производителност и заетост в пристанищата. Естествено, трябва да се отчитат тук и някои допълнителни условия, но общо взето ние се опитахме да изчислим какъв е приноса, каква е ползата и в работни места от дълбоководния риболов. Какво направихме? Първо, използвахме броя на корабите. Тук има два диапозитива. На този виждате броя. Тези 4000 кораба, 4400 и малко отгоре, взехме ги и ги разположихме спрямо пристанищата. Виждате, значи, местата на концентрация на дейност. В Бретан, например, много важно пристанище. На второ място имаме страната на баските – Имаме едно пристанище в Галисия и поне две пристанища в източна Шотландия, на Северно море. Значи, общия брой на корабите, най-големите точки на картата представляват някъде между 44 и 90 кораба. В Бретан, например, можем да предположим, че има около 90 кораба, които акостират. Следващата информация е разбивка по целеви улов. Тук нещата стоят общо взето по същия начин, но цифрите са малко по-различни. Най-големите точки представляват между 36 и 84 кораба. Значи малко по-малко. Освен това, концентрацията на целеви кораби става по-голяма, ако погледнем, например, южната част на Ирландия. Така че виждате, че има голям процент целеви кораби, които акустират в Ирландия, но максимум 35. Виждате, че има много малки точки в тази част. Е, това означава, че там акустират между 1 и 4 кораба. Е, виждате, че това е същото и в района на Андалусийския бряг и в е, района на Ирландия, както и в района на островите. Колко работни места? Ако вземем всички кораби, нези, които са приловни и нези, които са целеви, Даже и у нези, които имат дори една риба на борда. Е, колко работни места се генерират? Ако вземем, например, страната на баските, ще видите, че тези кораби генерират някъде между 421 и 694 работни места. На следващата картина ще видите, че тук става въпрос за всички кораби, за целия улов. Това не са работни места, които зависят от дълбоководния риболов. Ако погледнете целевите кораби, ще видите, че нещата са общо взето същите. Те генерират работни места в Галисия, в Шотландия, в Ирландия, малко по-малко в Нормандия и в Бретан. Това са работни места, които също зависят от целия улов на тези кораби, а не само от дълбоководния риболов. По отношение на самия улов ще отидем към тази тема след малко. Що се отнася до броя на заетите в района, може да има дори 19,75% от населението. Това се наблюдава в Дания и в Галисия. Това са много важни пристанища, но в повечето пристанища, виждате, точките са малки. Там се покриват между 0 и 0,61% от заетостта в крайбрежните райони. Отново, казвам, в местата, където има голяма заетост, тя се дължи не само на дълбоководния риболов, а на целия улов. Ако погледнем целевите кораби. В малките пристанища заетостта е още по-малка, но в Галисия и в Дания, е, в района на Скагерак и Категат е, има голяма заетост. Колкото по-големи са тези точки, толкова по-малък е и броя на населението. С други думи, в Дания и в Галисия плътността на населението е по-малка. И ето защо тези точки, тези проценти са по-големи. Допълнителната стойност, е, брутна добавена стойност, която се генерира в пристанищата, в пристанищните общности, става въпрос за милиони евро. В е, пристанищата където има най-голяма такава дейност, говорим за някъде 6 милиона 265 хиляди евро годишно. В по-малките места, по-малките точки става въпрос за между милиони половина евро и 3 милиона и 800 хиляди. В галисийските пристанища има голяма заетост, но по отношение на своята стойност те са по-низки, по-малки. Защо? Защото има разлика между обема на уловената риба и нейната стойност. Така че в Галисия има много плавателни съдове, но те получават по-малко пари от корабите, които отиват в Бретан, в Дания, в Шотландия или в Ирландия. Ако погледнете целевия улов, ще видите, че модела е общо взето същия. В най-големите пристанища в това отношение максималното измерение в евро е 5 милиона 369 хиляди годишно. Сега, съотношение по отношение на брутната добавена стоеност. Какво означава това? Каква част от брутната стойност, брутната добавена стойност на пристанището се пада на дълбоководния риболов? в повечето места тази стойност е 1,39% и даже по-малко. Дори в Ирландия, в северните части на Шотландия, в Галисия се вижда, че имаме максимум 1,39% от брутната добавена стойност в региона. По отношение на големите точки, максимума е 9,27%. Но има само едно такова място. То се намира в, в Дания. Само в Дания има такъв висок процент. Отново казвам, става въпрос за много рядко населен регион и за място, където няма кой знае какви други дейности. Ако погледнете същите данни по отношение на целевия улов, ще видите, че максималният процент е 3,71. Това е един много нисък процент. И сега последната част, тук ще карам малко по-бързо, тъй като предния път чухме презентация в това отношение и вчера говорихме по тази тема. Как стои въпроса с научната информация? Първо, ИЦЕС. Виждате, че има два вида, които са в добро състояние, Гренадира и Афанопоса. В тежко състояние са кулите, Атлантическия, Големоглав, Алфонсиното, Синята молва и Червения спарит и по отношение на запасите с а, а, стабилно състояние или тенденции, това са молвата и брадатата мерлуза, както и някои други видове. Неавк помоли и ЦЕС да разгледа въпроса за защитата на уязвимите морски екосистеми. Шотландските учени, например, наблюдаваха на област в Котанбанк и стана ясно, че областта на защита, областта за забрана на риболова в Котанбанк трябва да се разшири. Защото там има някои особености, които са има някои особености, които са специфични за, за тези области. На лице е едно виждане, че в Европа в някои области няма какво да се защити. Това не е така. Всъщност ако потърсите, ще намерите и ще видите, че има много интересни места, които могат да се защитат. Програмата Deep Fishman отговаря за управлението и наблюдението. Парламента имаше изисквания за създаването на такава програма. Този проект допринесе значително за управлението на дълбокото море. Има девет проучвания, свързани с синята мова, с червения спарит, с афанопуса. И по отношение на тези видове има информация за това как стоят нещата, какви могат да бъдат риболовните възможности. Тази информация се използва от ИЦЕС и от други органи за сертификация на, на кораби. Това е един отличен принос и той показва как може да се споделят данните с научен характер. Тук обаче става въпрос за управлението на запасите най-вече, не толкова за връзката между оборудване и запаси. По отношение на програмата Хармаяне, основната инвестиция тук е да се разбере малко повече за това какво представлява морската среда в голяма дълбочина, за какви биологични общности става въпрос, за какви услуги става въпрос. Имам предвид как, какво ни дават тези морски екосистеми. И тук не говоря само за системите като място, където растат водорасли. Има проучвания, които показват, че ако се сравнят области като улавянето и отвеждането на въглерода в земните недра или полагането на тръбопроводи и кабели, то ще се види, че въздействието на човека е по-голямо от е, всички останали въздействия взети заедно. Една много интересна част от проекта Хармаяни е свързана с Средиземно море. И въпреки, че Средиземно море тук не се засяга, трябва то да се разгледа, защото от заключенията става ясно, че там, където има наноси, траулерите успяват да изместят тази тиня, тя затрупва коралите и по този начин те страдат. Те са в много тежко положение. Ето защо тези проучвания са важни и в рамките на Хермая ни се направи нещо подобно. Още един голям проект Coral Fish за целите на настоящата презентация искам да ви обърна внимание на две основни проучвания и така приключвам, господин председател. Coral Fish се опита да събере всички данни, за да създаде някакъв модел, според който да се види къде има голяма вероятност да се намерят корали. Оказва се, че има голямо съвпадение между местата, където се лови риба в дълбоки води и местата, където има корали – Или е, Корал Фиш, или хармаяни, не съм сигурна, направи проучване, което демонстрира колко са важни коралите за въглеродния цикъл. И последния ми диапозитив, в процеса на консултации, нека да ви напомня колко време отне процеса. 18 месеца от е, започването на консултациите до внасянето на предложението. Допитахме се до 12 държави членки, които предоставиха данни и до 5 рекасета, регионални консултативни съвети. Писмена информация получихме от 6 държави членки и от 2 регионални консултативни съвета. Освен това, срещахме се с отделни представители на индустрията, на неправителствените организации, Срещнахме се с представители в рамките на различните държави членки и като резултат е, генерирахме 5 варианта за действие. В началото имахме 3 варианта за действие. В крайна сметка анализирахме още две възможности. Диалога с партньорите показа, че може да има пет различни възможности за действие, включително цялостна забрана, по-ограничена забрана, забрана за постепенното изваждане от употреба на вредното оборудване. Диалог продължава. Ние с удоволствие участваме и ще участваме в процеса на съвместно взимане на решение и ето защо и днес сме тук при вас. Толкова от моя страна. Благодаря ви за търпението, господин председател. Много информация ви дадох, но тя беше важна и сега съм готова да отговоря на въпросите. Благодаря на госпожа Кандела за този толкова подробен доклад. Пет човека искат думата. Първа е госпожа Фрага. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Кундела. Ще повторя казаното от госпожа Патрал Невеш. Винаги давате за пример Испания. Но когато слушам мнението на испанската администрация, си давам сметка, че техните данни се разминават с вашите данни, което показва още веднъж, че има недостък, недостиг с данните в тази област. Да започнем с основата на вашето проучване. Както казахте, представихте информация от географската информационна система, т.е. сателитни данни, но и самата вие признавате, че не сте взели предвид плавателните съдове с размер под 15 метра, тъй като те не са длъжни да притежават оборудване за сателитно, сателитно позициониране. И тези платни съдове не са взети предвид. Аз обаче а, смятам, че тези плавателни съдове трябва да се вземат предвид. Както казахте, в а, Испания континенталният шелф е сравнително ограничен, което означава, че и малките плавателни излизат в открито море, за да ловят. И ето защо и тези плотни съдове трябва да бъдат взети предвид, но вие не ги взимате предвид. Така че от самото начало вашето проучване изхожда от погрешна основа за редиша държави, след която и моята. Продължаваме с данните от рамката за събиране на данни в Опора, И господин Арсенис отбеляза, че една много важна категория не е предоставила никакви данни за разтоварването по размер килограми или вид, видове за 2011 година не фигурират данните на много, важна, на много важна държава членка, а данните на останалите държави членки са непълни. Нататък говорите за економически данни, данни за социалното въздействие, но смятам, че тези данни всъщност нямат никакъв смисъл от момента, в който държавите членки не са предоставили цялата необходима информация за провеждането на това проучване. Ето защо аз смятам, че данните, които ни, преди, които ни предоставяте, не са надежни. Дадохте пример с дълбоководните акули. Не може да ме убедите, че въздействието на риболова върху доброволните данни в Европейския съюз е различно от въздействието на всяка другаде по света. Няма никакъв смисъл това, което твърдите. И представителите на отрасъла противоречат на вашите изводи. И обяснението е много просто. Данните, които предоставяте, не са верни. Невъзможно е цялата информация, която ни предоставяте, да отговаря на истината. в рамките на Опорт би трябвало да сме наясно с това какво количество дъбоководни акули се, стовар, се разтоварват, в кои държави членки, от кои видове плавателни съдове. Вие обаче продължавате да настоявате на вашата теза. Няма да заупотребявам с предоставеното ми време, но представителите на комисията явно са се съсредоточили само върху флотата, която се занимава с дъбоководен риболов. Забравяте обаче една много важна тема, а именно прилова. Не разполагате с необходимите данни за прилова и има голяма част от европейската флота, която изобщо не попада в вашият анализ. И накрая говорите за преминаването от тралове към барагади. Няма да засягам този въпрос. Но отново се съсредоточавате върху дълбоководните видове, които в даден момент в бъдещето вече няма да бъдат обект на улов. Проблемът обаче е по-масштабен, тъй като тук говорим за уловът на няколко вида едновременно. Така че трябва да се интересуваме не само от състоянието на, запа... на дълбоководните запаси, но и на всички останали запаси. Няма да се връщам на останалите елементи от вашето проучване. Мисля, че по-голямата част от тях вече бяха обсъдени и честно казано не смятам, че има смисъл да продължаваме дискусията. Не смятам, че комисията ще чуе нашето мнение, но според мен този, това проучване се основава на недостатъчни и непълни данни, затова не може да го разглеждаме на сериозно. А относно испанската флота мога да заявя чисто и просто, че вашите данни са погрешни. Аз разполагам с необходимите последни данни след в испанското правителство и ви призовавам да ги вземете предвид. Благодаря ви, господин Кадек. Благодаря, господин председател. Уважам Фосент, първият въпрос, който искам да ви задаме, нарочно ли го правите? Темата и без това е много сложна и много деликатна. Но. Или, или пък аз нещо действително не разбирам. Затова ви питам съвсем честно, нарочно ли го правите? Смятам, че не. Най-вероятно аз не съм много умен и не, нямам много познания в тази област, обаче действително доста неща ми обегнаха в вашето проучване. Стога ми се, че ни представяте просто един сбор от различни цифри и данни и подобно на колегата Фрага, смятам, че това прераз... тази оценка на въздействието от една страна е огромна, и друга страна е непълна. И също така ми се струва, че е, това проучване никак не е обективно. Да, поне са първите ми, впечат... първите ми впечатления от това проучване. Няма да спирам да влизам в подробности, но относно видовете, които се ловят в малки количества, но над 100 кг по отношение на изхвърленията, те изобщо не фигурират в вашето проучване. И това е само една от критиките ми. Имам още много подобни. Но, честно казано, това ваше представяне, от това ваше представяне научих нищо ново. То не носи нищо допълнително, а само осложнява нашите разисквания. Ето защо аз се притеснявам от по-нататъчното развитие на съместната ни работа. Освен това, преди малко Критон каза в встъпителните си думи, че вече нямаме съмнение по въпроса. Ами, съжалявам, крито, но след една подобна презентация аз имам немалко съмнение и притеснения. Така че съжалявам в оценката, но леко се притеснявам какво можем да направим от тук нататък. Пак казвам, няма да навлизам в подробности и смятам, че това е ненужно днес. Това е което има да кажа. Благодаря ви. Госпожа Патрална, извинете, господин Ромева пък има думата. Благодаря ви. Аз пък искам да благодаря на Европейската комисия за оценката на въздействието. Смятам, че тя е изчерпателна и много необходима. Всъщност ние сами поискахме тази оценка на въздействието. Разбира се, има и а, проблем с а, ли, недостиг на данни, но данни се предоставят от отрасъла, а то не винаги ни съобщава необходимата информация. Също така няма и достатъчно стимули за държавите членки да ни предоставят надежна информация. А знаете, че проблеми с данни имаме не само в този случай, в много други се спускаме същия проблем. Но смятам, че като цяло имаме една добра представа за положението и противно на колегата Кадек, аз научих доста нови неща. И бих искал да задам няколко въпроса. Първо, изглежда е че броят на платните съдове, които ще бъдат засегнати от реформите е доста малък. Може да спорим дали става въпрос само за 11 платни съда или повече, но със сигурност говорим за малък брой съдове. Или за които казано, реформата няма да има чак толкова голямо въздействие, колкото твърдят някои. Второ, преминаването от тралове към парагади е възможно да, и то може да се окаже всъщност полезно от економическа гледна точка поради употребата на гориво, както спомена и комисията, може да има и въздействие и за дъбоклонните акули, но на този въпрос ще се върне малко по-късно. Имам друг въпрос преди това. Споменахте, че ИЦЕС предоставя информация не само за състоянието на дъбоководните запаси, но и на други близки с тях видове. Вчера представители на промишлеността показаха, че мерките взети в рамките на НЕАВК трябва да се вземат като модел за подражание. На последното си заседание всъщност НЕАВК забрани риболова в някои зони, но не забрани някои зони, които бяха препоръчани за забрана от ИЦЕС. Първият ми въпрос е вярно ли това и ако да, защо? Каква е вашата оценка? Освен това, НЕАВК обмисля защита само за някои видове дъбоководни корали и сюнгери, но не предвижда мерки за защита на друг вид уязвими а, морски екосистеми. Ето защо бих искал да чуя вашият коментар по този въпрос. А, относно акулите, и аз имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е много конкретен, зададох го вчера никой не може да ми отговори. Може би вие ще може да им помогнете. Има някакво научно проучване, което да сравнява уловът на акули с тралове и с а, парагади в една и съща зона. Тоест, има ли някакво проучване, което показва, че се улавят а, какво е количеството уловени акули с тралове и с парагади в една и съща зона? Или казано с други думи, кои всъщност са зоните, където има концентрация на дълбоководни, а, дълбоководни акули, извинете. Тъй като ако знаем, че съществуват такива зони и знаем, че има от до 0 за акули, най-логично би било просто тези зони да бъдат забранени за риболов. Поне сега разбирам нещата. Това са въпроси ми за сега. Може би ще задам още няколко допълнителни по-късно. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Патрал Невеш. Благодаря ви, господин председател. Както вече беше споменато тази сутрин, първото впечатление, което създава това проучване е, че то е много изчерпателно и обхваща всички възможни аспекти. Ако обаче прочетете по-внимателно тази оценка на въздействието, ще стигнете до извода, че може да се постави под въпрос данни, надежността на данните, които са в основата на цялото това проучване ако стойностите, които са в основата на проучването, не са надежни, то тогава съвсем естествено всички заключения на проучването също могат да бъдат поставени под въпрос. Така, например, проучването се хвали, че се основава на данни, предоставени от а, плавателни съдове, които разполагат с електронна система за наблюдение или казано с други думи, плавателни съдове с размер над 15 метра и с бордовите дневници на плавателни съдове над 10 метра. Или казано с други думи, голям брой плавателни съдове, които на практика се занимава за боководен риболов, изобщо не са включени в тази статистика. Говорим за голяма част от европейският флот, в частност в най-отдалечените региони, които много разчитат на дълбоководния риболов. И казвам други думи, от тази оценка на въздействието не създава правилна представа за въздействието на предложението на комисията в рамките на целия Европейски съюз. Цели региони на практика са изключени от тази оценка. Освен това, знаем, че плавателните съдове имат и прилов на дълбоководни видове, някои, за някои от които има ОДО 0. Ето защо платните съдове, които улавят дълбоководни видове, не са обхванати като част от дълбоководната флота. тъй като техният улов на дъбоководни видове попада под прак от 100 кг поради изхвърлянето на улов. А това от своя страна води до подценяване на броя на платни съдове, които са засегнати от реформата и по този начин се подценява цялостното въздействие на предложението на комисията. Бих искал също така да обърна внимание на колегите, че в оценката на въздействието са включени 7 острови в Канарите, 2 в Мадейра и само един в Азовските острови. А както знаете, те на брой са 9. Всъщност имаме два острова, които са представени на картата. Има още една малка точка, която може би е трети остров, но със сигурност не са обхванати и девете Азорски острова. Е, аз смятам, че всички региони Европейския трябва да бъдат представени. Благодаря ви. Та, значи, не само числата е, не са правилни, ами и няколко острова са били пропуснати някъде. Господин Галахър. Благодаря, господин председател. Според мен едно от най-важните решения, взети от нашата комисия тази година, бе да се отложи е, крайния срок за подаване на изменения и допълнения е, и съответно да се поиска допълнителна оценка на въздействието и да се проведе изслушване. Аз мисля, че взехме е, това решение е почти с единогласие е, преди няколко месеца. Не можем да допуснем е, едно прибързано законодателно решение. И на мен ми се струва, че пак ще трябва да преразгледаме срока за изменение и допълнение, предвид огромния обем на задачата и, и значимите последици. Ето нещо съвсем просто. Комисията твърди, че много малко риболовни съдове ще бъдат обхванати. Ако, взем, ако подходим опростенчески е, към въпроса, значи, че 98% е, от е, риболовните съдове няма да бъдат засегнати, както твърди комисията, защо въобще да се занимаваме с това? Да, добре е да се защитят уязвими, значими видове и местообитания, похвално. Обаче това ли е начинът? Когато за първ път се запознах и помислих по въпроса и, и а, разговарях с докладчика, е, наистина а, а, а, той ме попита, защо проявяваш интерес? Че това засяга ли твоята страна? И мисля, той е, не искаше нищо лошо да каже с това, но, но днес аз гледам иначе на нещата. Ако погледнем 35-та и 44-та картите, ще видим точки, риболовни събития навсякъде в ирландски води. А, а, а уж този доклад нямаше да има никакво значение за Зеления остров. И сега съм още, по, още по-загрижен. Е, тази е, е, картова информация е, е красноречива. Ако вземем втора страница от оценката за дълбоководните акули, които според комисията се ловували главно страулери, ще видим, че това не противоречи, че това противоречи категорично наказаното вчера от германския специалист, който е, работи съвместно с е, Ирландския институт. Напротив, е, той твърди, че парагадите всъщност имали най- най-голям ефект върху акулици. И аз не, не обвинявам когото и да било от комисията но пък не можем с лека ръка да пренебрегваме становищата на високо квалифицирани експерти, които активно, активно работят е, по дълбоководните видове. Е, значи, според мен е, и двете становища са крайни. Що се отнася до прехода от траулери към Парагади. Чета в доклада, че е, ефектът трудно може да се оцени, но като чуем какво казват практиците, вчера го казаха Майк Паркс, е, например, и други, е, цената на всичко това, нали, тук не става въпрос да, да, да смениш Мерцедес с БМВ. Става въпрос за, за преоборудване на, на, на целия риболовен кораб. И не е толкова просто. Може и да е похвално онова, което се опитва да постигне комисията, но според мен не е това начинът. Сега, тук се говори за е, економия на, на горива. Да, вероятно ще има економия на горива. Но е, е, в посочените тук от комисията данни е, за, за себестойността, е, е, не, не, не, се, не се говори за хилядите, които ще трябва да бъдат изразходвани за нов риболовен инвентар. Значи, далеч не са прости нещата и трябва много внимателно и задълбочено да, да помислим. Независимо от това колко време остава до мандата ни. Ако следва да се насочи вниманието към тези 2%, които целево се занимават с дълбоководен риболов, следва да имаме предвид, че огромни територии от Северо-Источния Атлантик са забранени за риболов – И, и това, разбира се, е от, от значение за е, моята страна. Ние сме насред североисточно атлантическия Атлантик и знаем какво ще ни струва това. Ние в Ирландия е, сме е, заснемали картографски морското дъно. Създава се впечатление, че траулерите увреждат дъното. Но както се каза вчера, е, траулерите са съответно обезпечени, обезопасени с е, е, гумени колела, за, да не преорават дъното. Нали? В край тук не става въпрос за, за тежки земекопни машини. в 11-та страница комисията правилно посочва Западното ирландско крайбрежие, прочим в тази връзка. Е, е, според мен е това, което става сега, е, е, точно, точно съвпада с подхода ни по забраната на, на бракувания улов. Когато за, за една нощ е, едва ли не се, е, се взеха а, страшно важни а, е, решения. А, не бива да, да прибързваме така. А, а, преследват се два главни принципа. Да, разбира се, трябва да се опитаме да, да ги реализираме, но аз все така смятам, че а, а, парагадите а, е, е, имат далеч по-голямо отрицателно въздействие върху е, коралните масиви, например, в сравнение с траулерите. Господин Арсенис, накрая. Колеги, вижте, понеже господин Кадек повдигна известни възражения, аз бих искал да попитам – кои от наличните данни не са използвани в тази оценка на въздействието. Други, има ли такива? Налични данни, които не са включени. Кои са тези данни? Дайте ги. Понеже, доколкото разбирам, комисията вече е използвала абсолютно всичко, което има като данни. В нашата комисия ние е, е, често определяме задълженията на страните и, и, и често е, се караме помежду си, защото някои настояват за по-високи отчетни задължения на държавите членки. Но така или иначе, всичко, за което държавите членки са задължени като информационно обезпечаване, е изпълнено и е включено в оценката на въздействието. Значи, ако има някакви пропуски, кои са пропуските? Дайте да видим кои данни не са използвани. По въпроса за акулите. Да вярваме ли на това, което казва отрасълът, или е, на онова, което отрасълът записва в корабните дневници? Кое е истината? Дневника или думите? Трябва да сме наясно. От юридическа гледна точка, а, а мисля и поначало, от неформална гледна точка, истината е онова, което е черно на бяло. Бих а, а, се обърнал с комисията, а, а, понеже в моето предложение а, молвата и измиорката не, не, не фигурират в списъка на дълбоководните видове. Та питам комисията, всички тези впечатляващи данни, за твърде ниския относителен дял по обем и по стойност, 1,5% от общия улов. Как ще, как, как ще се как ще намалее още повече този относителен дял, ако се извадят молвата и а, измиорката, понеже, доколкото разбирам, на тези видове се пада значителен дял от общия улов. Е, наказаното от господин Галагър е, за Ирландия. Да, видяхме е, числата, но относителният дял отново беше много нисък. Може ли комисията да покаже отново данните и да обясни още веднъж за Франция? Знаем, господин Кадек, че Франция е първата страна подала информация. И информацията, залегнала в оценката на въздействието, е с източник френското правителство. И накрая, по въпроса за крайния срок за изменение и допълнение, според мен той беше решен от координаторите и, е, и, и е, се реши с, с широко политическо съгласие. Нашата комисия зачита постигнатото политическо съгласие. Благодаря, господин Арсенис. Първо, позволете ми да приветствам група посетители от а, е, провинция Кантабрия. Е, наши гости, добре дошли в комисията за риболова. Е, разглеждаме някои е, въпроси, които представляват голям интерес за вашата страна. Е, да отговоря лично на, на зададения от нашия докладчик току-що въпрос. Къде са липсващите данни? Госпожа Фрага повдигна един въпрос за бракувания улов акули. Понеже ОДО е нулево, нулев, както казва госпожа Кандела от комисията, само някои капитани е, са регистрирали е, в корабните дневници, е, за което комисията е благодарна. Другите обаче просто бракуват и не отчитат. Добре, можем ли да ги намерим тия данни? Е, е как да ги намерим? Е, е, нека да, да цитирам е, е, писмото на Сапеска, ко- което е разпространено широко. Имаме 25 метров траулер, на 10-дневно плаване. Пет събития на ден от, от цели улов 1-2 кг дълбоководни видове, които не са целеви, те се изхвърлят, връщат се в пристанището след 10 дена с 15-20 тона улов и от всичко това 3-4 кг дълбоководни видове, които на всичко отгоре са изхвърлили. Така че е, е, тези риболовни съдове няма да получат разрешение е, за риболова в традиционните си риболовни зони, защото не са прехвърлили лимита от 100 кг. И понеже са изхвърлили улова, така или иначе няма данни. Не са длъжни да регистрират тези данни. Аз не, не разбирам, защо вие не разбирате. Ако ми позволете, позволите, аз не разбирам защо риболовците от траулерите докладват, а парагадните изведнъж, видите ли, не докладват. Как е възможно траулерите да се отчитат, а пък парагадните кораби да не се отчитат? Това е невъзможно. Добре, можем ли нататък да приминем към госпожа Томас? Благодаря, господин председател. Аз първо бих искала да благодаря на госпожа Кандела и на комисията, защото ние най-сетне получихме данни и най-сетне данни за социално-економическото въздействие поне са положени значителни усилия за това. Е, при все това обаче бих е, искала да кажа, че при достойно съжаление, че това не стана в началото на процеса преди една година, когато комисията излезе със своето предложение. Не говорим, че още преди да публикува а, а, проекта си, а, комисията ние констатирахме. Трябваше да бъдат констатирани от самата нея пропуските и да бъдат попълнени. Но сега, а, заслужаваше си да чакаме обаче. А, а, оценявам, а, че а, а, значителни а, е, е, усилия и умения са били необходими, е, за да стане така, че данните да съвпаднат с първоначалните намерения на комисията. След малко ще видим за липсващите данни. Кое е положителното? Вече можем да се поздравим с някои разкрития. За разлика от това, което се твърдеше в началото, тук въпросът засяга само една-две страни. Големите разбойници Франция и Испания, двете страни, които е, винаги е, са смятани като е, хищнически експлуататори на запасите, не желаещи да се погрижат за околната среда, което разбира се е напълно погрешно. И сега се оказва, че като навлезем в детайли, въпросът обаче засяга цялото Атлантическо крайбрежие и Северно море. След което вие е, е, е, извършвате известен напредък, госпожо Кандела. От 1% въздействие в началото, сега сме на 2% въздействие и като положите още малко усилие, ще стигнем до истината, слава Богу. Това добре. Сега от това, което не е добре. Аз ще се върна на казаното от госпожа Фрага. Много <coughs> пропуски има в данните. Обаче преди всичко и това е по, по-лошо стигнахме до, до фактически застой. Тук не става дума толкова за данните, колкото за метода. Например, по брака защото от сега нататък 7% брак се толерира. Те трябваше тези 7% да бъдат включени в, засегнатия улов. Извинявайте не само разтоварения улов, а и бракувания улов по съответните видове и при това по методика, е, която е известна и която би следвало да се приложи към всички данни. По-нататък. Забраната ще има и други последици, които също не са включени в методологията на оценката – сега вече не знам, госпожа Фрага или кой го каза, или Патраони Ниевес, че са включени само данните от спътниковата е, наблюдателна система. Сега, вероятно, може да се, да се спори. Е, е, е, е но е, включването на другите данни е, би придало по-голяма достоверност на доклада. Накрая, е, по-нататък, е, въпроса за заетостта. Depuis toujours, les scientifiques français en tout cas disent que le ratio d'emploi induit est plus... Значи, вече за относителния, относителния дял по тегло. тук се казва, че от 2, от, от 2 до 4%. Но да видим а, а, улова, а, който е прер, преработен. Трябва да имаме предвид преработката и освен това пак говорим за методиката, извинявайте, това е същината на една оценка на въздействието. Тази методика не отчита главното въздействие върху рентабилността, което разчита на многообразието на улова по видове, не се отчита прехвърлянето от една зона на друга. Би, билото по инвентар, билото по разпространение е, е, на видовете. Пакт de pression sur ces espèces, puisque évidemment. Euh, нали? Тъй, трябва да видим въздействието на един вентар в определена зона върху определени видове и би трябвало да се подходи и от гледна точка на технологичното многообразие, да не говорим само за био многообразието, И още веднъж нека кажа, според мен не така догматично. С по-голяма воля за компромис би трябвало да се подходи. И аз смятам, че наистина трябва да се забранява улов в определени зони. Смятам наистина, че инвентарът трябва да бъде пригоден към съответната зона, съответно забраняван другаде. И, е, значи, и че трябва да помислим за опазването на определени видове. Лично аз е, съм готова непредобедено да подходя към всякакви разговори. Аз не бих искала да подходя догматично, а, е, е, да, да, да се присъединявам към пропагандните инициативи на определени неправителствени организации. Но заетостта, економически ефект, това са важни въпроси, наред с екологичните. И последно за за цените? Euh, а първо по, по регионалните е, съвети по риболова. Всички присъстваха, знаете, и едно и също казах, че е, е чувства, че не са се слушали достатъчно в тях. Че комисията не се е слушала достатъчно в тях. И после по, е, по цените, по, по себестойността. Да, всичко е възможно. Вся, всякакви преоборудвания са възможни. <coughs> Утре сутрин, ако искате да излетим за Луната, обаче кой ще плати? Нали? Кой ще плати? Тук може да решим ние, нали? Някой да плати, но няма ние да се бръкнем джоба да платим, така че нещата трябва да са премерени. И когато се вземат решения с такива сериозни економически последици и, и за заетостта, би следвало да подхождаме малко по-отговорно. Благодаря. Благодаря, госпожо Томас. Приветствам и останалата част от посетителите от Кантабрия, които преди малко се присъединиха към нас. Добре дошли сте на нашето заседание. А ето, още а, идват посетители, множко сте. Явно, но ще се намери място за всички ви. Uh, much, Изабела Навен. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на комисията за положените усилия, за а, новата оценка на въздействието, на оценката на въздействието, на оценката на въздействието. А, много а, сме се занимавали вече с този въпрос. Много са цифрите наистина. Отбелязвам също така, е, че това, че липсват определени данни не е вина на комисията, а по-скоро на държавите членки, които не подават данните. И това не ни се случва за прав път преди няколко месеца наскоро за горивните субсидии, е, доклада, е, е, спомням си, някои държави не подават данни за потреблението на горива. Оттам нататък комисията трудно би могла да анализира. Обаче, отбелязах също така в изложението на комисията, че някъде 1116 са видовете е, е, фулова. Та като говорим за данни и липсата на данни, аз бих задал един най-общ въпрос. Колко знаем всъщност за тези 1116 вида, които по един или друг начин били засегнати от риболова? Аз знам, че само само 25 от тези видове подлежат на някакви лимити. Трите големи вида по ИЦЕС, проверих, И трябва да видим. По Афанопуса максималният устойчив улов е неизвестен, по биомаса също не е известно, по молвата са известни и, и, и, и двата лимита. Молвата достига зрялост при дължина около 75 см, а по ИЦЕС значителна част от улова е с недостигнали зрялост екземпляри. Гренадират има очаквана продължителност на живота 70 години, а, смъртност и биомаса са неизвестни за гранадира, така че, моля ви, в нашата комисия не можем само под лупа да гледаме всеки риболовен сегмент в Европа с оглед на економическите последици за него. Ние трябва също така да погледнем отговорно и към бъдещето, бъдещето на европейските морета и да опазим това биологично многообразие за е, е, е, деца и внуци, за, за бъдещите поколения европейци, понеже ние дори не знаем каква вреда причиняваме. Толкова малко знаем всъщност е, е, за състоянието на трите основни вида, които представляват стопански интерес. Ето това също трябва да го имаме предвид. И само един въпрос имам към комисията като направихте тази оценка на оценката на оценката на въздействието, сега бихте ли променили предложението си с оглед новите, новите констатации? Е, променили ли сте си мнението от, от преди една година? Благодаря. Още четирима колеги искат думата и така ще приключим, защото вече доста просрочихме времето. Имаме още две точки в дневния ред за тази сутрин госпожа Родост. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратка, тъй като много неща вече бяха казани. В началото искам да благодаря на комисията. Мисля, че документа е много добър по своя характер. Той увеличава нашето познание по темата, отговаря на много въпроси. Искам да се обърна към колегата Кадек. Сигурна съм, че комисията е обработила всички данни, които сега предлага на нашето внимание предварително. И едва ли можем да обвиним комисията, че не е свършила нещо подобно. Трябва да подведем под отговорност тези, които не предоставят информация. Не знаем какво се случва в някои региони е, на Европа и в е, дълбоките води на нашите морета. Жалко е. е. Не мисля, че тона на някои от изказванията ще помогне за намирането на общо решение. Страшно много време и усилия отделихме за този дебат. Е, проведохме доста изслушвания, прочетохме много документи и сега е време да се заемем с е, намирането на решение. Би следвало да хвърлим мост между учените от една страна, като заинтересована страна и рибарите. Трябва по някакъв начин да поемем по някакъв път, ако няма достатъчно много данни и ако има основания да се смята, че морското дъно ще бъде безвъзвратно разрушено, е, и съответно няма да можем да ловим риба в продължение на много години. Тук трябва да се включат и е, парагадите, естествено, и времето, което ще отнеме, за да се преустроят е, корабите. Така казвам всичко това, за да направя заключението, че следва да се помисли какво трябва да се направи и може да се стигне до там, че да трябва да спрем риболов. Благодаря, господин Хачан. Благодаря, господин председател. Ще трябва в крайна сметка да стигнем до някакво решение, разумен компромис. Трябва да намерим точното равновесие между позициите на господин Галахър от една страна, подкрепен от други колеги и колегата Лювин от друга страна. Едва ли някой ще успори това, което тя казва, именно, че е, моретата трябва да са дом на е, ресурси на, на биологични видове, които да са в добро състояние. Вчера един от ораторите каза, че от а, е, опазването на, на биологичните видове ще спечелят най-много самите рибари. Господин Парк каза, че няма рибари, които с охота да извършват дънно тралиране. Няма рибари, които сами да искат да повредят своето оборудване. И както каза и господин Галахър, всички се опитват да пощадят е, коралите на морското дъно. По отношение на, на, на данните и различните оценки на въздействието, трябва да кажа, че не е достатъчно само комисията да казва, не се притеснявайте, само 2% от флота ще бъде засегнат. По-важното е да се види доколко ще бъдат засегнати конкретни общности, защото аз съм тук като представител на рибната индустрия и на, на, на риболовните общности в Шотландия. И ако има, както каза и господин Парк, нежелани последствия и се окаже, че в една общност, в която има 6 кораба, те ще трябва да бъдат или преустроени, или да бъдат просто извадени от употреба, то ясно е, че ще има много тежки последици за малките хора, за, за рибарите в а, тази общност. И не можем да им казваме не се притеснявайте, тъй като е, има много малко въздействие върху флота на общността. Не, трябва да имаме ясна оценка на, на въздействието върху корабите. И отново казвам, не става въпрос само да се казва, не се притеснявайте, възможно е траулерите да станат парагадни кораби. Само, че оценките показват, че това ще струва 300 000 евро. Откъде ще дойдат тези пари? Кой ще ги плати? И каква ще е стойността на това, че кораба ще бъде изваден от експлоатация за няколко месеца. Кой ще плати за загубените ползи е, в рамките на това преустройство? Тук също трябва да видим някаква конкретна информация, оценки. Така че последиците трябва да бъдат е, изключително добре описани и не само в е, контекста на, на Европа, не само с едри штрихи. Не, искам да видя въздействието върху дребните общности, в Шотландия, например, но и в големите точки, които видяхме на екрана на комисията. Не само в източна Шотландия и в Шетланд. Вече много години имаме горчив опит с общата политика в областта на рибарството. Рибарската дейност запада, поради различни регламенти, така че не ми казвайте, че тези 2%, които описахме тук, показват точно какво точно ще се случи в Шотландия. Аз трябва да видя точна информация, за да разбера дали този регламент или директива или какъвто и да било нормативен акт ще има някакъв смисъл и дали той ще постигне и е, целите си за запазване на околната среда. Благодаря господин Милан. Същност, ако тези правила бяха прехвърлени към Средиземно море, те едва ли щяха да се приемат. Когато изготвях а, своя доклад, трябваше да работя така, че да се направи оценка на социалното въздействие върху на различните общности. Ние сме парламентарна комисия и не можем просто да казваме, че ще се забавим и да използваме това забавяне като извинение да не се прави нищо. Имаме възможност и задължението понякога да кажем не на комисията. Ние по някакъв начин не говорим за е, същественото, опитваме се да не решим проблемите в рамките на този мандат. В крайна сметка определили сме крайен срок за внасяне на изменени. И аз се бих искал да призова да не променяме този крайен срок за изменение. Колегите го поставиха под въпрос. Ние като комисия имаме задължението да откликнем на предложението на комисията. Имахме достатъчно време да го обмислим, да го е, смелим като съдържание и ако искаме да кажем не, можем да отхвърлим предложението на комисията. Ако не сте съгласни, направете го. Само, че не промените характера или структурата на това предложение. Ако няма мнозинство за, нека да отхвърлим предложението, но трябва да си изиграем ролята, да действаме. Председателя, благодаря. И последния оратор, госпожа Гарсия Йеро. На първо място искам да приветствам моите сънародници от Кантабрия. Виждаме как работим сега в нашата комисия. Няма да дам конкретно мнение. Не бих определила дискусията като оперета. Нещо по-малко е. е нещо като е, бърз танц, в който има две страни. Едната казва нямаме достатъчно данни, информация или пък е, данните са изменчиви по своя характер. Не сме видяли конкретна оценка на въздействието – в същото време се говори за загубите и за необходимостта от субсидии. Ако погледнем една част от риболовния сектор, той не използва мощни кораби, става въпрос за дребномащабен крайбрежен риболов, само че много работни места са заложени на карта в този подсектор. 8000, например. И тези хора просто ще бъдат а, изхвърлени и така на улицата, а ние говорим тук за реформа на обща политика в областта на рибарството. Нека да спомена, че има 140 кораба, които могат да бъдат засегнати и естествено, че ние трябва да се притесняваме от този факт. И ние се притесняваме, само че май се притесняваме малко по-малко от а, друг път, защото някои от тези кораби ще могат да се преустроят и да се приспособят а, така, че да ловят риба по по-устойчив и приемлив начин. Госпожа Роддост каза, че няма субсидии. В Испания също няма субсидии. Много млади хора, много предприемачи започват своя бизнес и рискуват всичко. Своите средства, средствата на своите семейства и какво става, ако не им провърви. Самонетите вероятно не са предполагали, че поради някаква финансова политика, за която те не са виновни, ще им се намалят заплатите, ще бъдат съкратени, и ще останат без работа. В сектора е дошло време е разделно, дошло, дошъл е момента на истината. Държавите членки трябва да помогнат, те имат а, такова задължение. Както каза госпожа Лювин, Искаме да има морета в Европа, които да са населени с биологични същества, с организми, които да са живи. И трябва да сравняваме онова, което правим в наши води, с онова, което правим във води, е, които не са прилежащи към Европа. Всички ние имаме е, гласоподаватели, разчитаме на тях, някои риболовни кораби, някои видове оборудване са по приспособими и по-лесно се използват в някои райони, други не. Не смятам, че имаме достатъчно време, господин председател. Оценката на въздействието се появи в петък. И нека да кажа на моите сънародници, че тя беше само на английски. Ние, испанците, се оплакахме. Дадохте ни 72 часа, ами Нека поне да разполагаме с документ на нашия език. Мога да го прочета на каталански, на баскийски, ако искате, само че днес как да оценя данните, които ми давате? И как да гласувам? Но темата е изключително важна и следва да действаме така, че да има минимални загуби за сектора, минимални загуби на работни места. И ако седнем на една маса и запретнем ръкави, ще стигнем до обща позиция и няма да има нужда постоянно да обвиняваме комисията. Тук говорим обаче за решения, за инвестиции, за работни места, за поминък. И еколозите не трябва да го забравят. Разполагам с информация от Испания. Ако ме познавате добре, знаете, че винаги полагам много усилия. Не съм доволна от предоставената информация и ето защо трябва да разберем за кои видове и на кои места говорим. И така, искам да подкрепя и предишния оратор. Не виждам защо трябва да избързваме. Ние имаме право на глас на решение, не виждам защо трябва да се бърза. Аз не съм получила цялата информация, от която имам нужда. Не искам да ставаме свидетели на практики, които ще поставят на риск оцеляването на дълбоководните видове. Вчера чухме интересни факти. Испания не може да бъде похвалена за своите практики, но тук не говорим само за кулинарни традиции. Тук става въпрос за испанска култура, която датира е, от е, стотици години. И аз е, мисля, че ако има някакви видове, които да са изложени на риск, можем да въведем мерки с временен характер, както направихме с рибата тон. Много сложен е въпросът, който обсъждаме и тук не става въпрос за лично отношение. Става въпрос за следното. Трябва да получим всички данни, цялата информация от страна на всички и възоснова на тази информация да вземем правилното решение. За момента обаче се притеснявам, че отиваме към финалната линия, а за момента аз не мога да подкрепя нищо отказаното. И не можем да проявяваме дисциплината, която искате от нас, тъй като ние имаме задължение и към нашите държави. Госпожа Кандела, давам ви 5 минути, знам, че е трудно. Бихте ли отговорили от името на комисията? Благодаря. Всъщност е, трябва да отговоря на въпросите, които бяха зададени. По отношение на качеството и пълнотата на данните. Нека да ви кажа следното, господин председател и уважаеми депутати. Ние много се окоръжихме от е, това занятие, защото знаем колко е трудно сега да се събират данни в държавите членки. Всеки подлежи на бюджетни ограничения и така нататък. И съответно рамката за събиране на данни задълж... събиране на данни задължава държавите членки, когато събират данни да ги обработват, а това отнема време. Когато ние започнахме своето начинание, обаче поискахме данни в суров вид. Ние сами ги агрегирахме след това и с помощта на географската информационна система. Така че това е положителен факт. Ние получихме данни от всички. Данните са тези, които виждате, които са предоставени и мисля, че по отношение на това, което казахте за, за малките съдове, малките кораби по закон в Европейския съюз е, нямат е, нужда да отговарят на изискванията на системата за наблюдаване на кораби. Те имат хартиен е, дневник и съответно те трябва да бъдат третирани съразмерно. И съответно ние нямаме отделни данни за тях ще бъде много голямо бреме за малките рибари да се отчитат по същия начин, по който го правят големите играчи в бранша. Това е част от принципа на ОПОР. И трябва да разберете, че ето по тази причина нямаме информация от малките кораби. Само, че това е тенденция, която вече е приета, като се има предвид и развитието на, на рибарския сектор и малките общности. Ето защо това мога да кажа по отношение на данните. Ние успяхме да ги съберем, да ги предоставим на вашето внимание. Повдигнахте въпроси свързани с 100 килограма. Каза се, че въздействието върху тези, които изхвърлят риба, не е описано. Ами, оценката на въздействието върху тези, които изхвърлят е нулева, защото ако те изхвърлят тази риба, те не печелят нищо и съответно дали ловят риба или не ловят риба няма никакво значение, защото те не разтварват. Ако за в бъдеще решат да разтоварват, ще видим дали ще има или няма да има квоти и това ще определи съдбата на тези хора, а не настоящото предложение. Това е изключително ясно и ви моля да го разберете. Хората, които нямат разрешително днес, те няма нужда да имат разрешение и в утрешния ден. По отношение на достъпа до районите, местата за улов, ако те нямат квоти сега, те няма да имат квоти и за в бъдеще. Отново става въпрос за нещо, което няма нищо общо с настоящото предложение. Освен това, Казвате, че хората, които не изхвърлят, които извършват целеви риболов на дълбоководни видове, няма да могат да ловят други видове. Това не е така. Може да ловите хек, ако искате, мерлуза, само че за бъдеще ще трябва да стоварвате и отчитате точния грам, грамаж, товар, тонаж на рибата дълбоководна по своя характер, която улавяте. Въздействието върху тези, които ловят по-малко от 100 кг дълбоководни видове, ще е нулево. Имаше въпрос от господин Ромева за е, затварянето на зони, забраната за риболов в рамките на НЕАВК. НЕАВК не е винаги е успявала да се договори за забраната за риболов. Сега има за Хатанбанк. Информацията показва, че трябва да разширим тази област. Ще видим дали ще има съгласие. За такова съгласие трябва да има решение на всички страни, включително Норвегия, Исландия, Фариорските острови, Русия, Европейския съюз. Имало е случай в миналото предложения за забраняване на риболова, където не е имало консенсус. По отношение на господин Галахар и господин Хачан, както и по отношение на господин Арсенис, вие поискахте да поясня за тези точки на картата. Ирландия и Великобритания ловят молва. Те са основните лица, юридически лица, които улавят молва. В Ирландия разтоварването на молва е важно, само че трябва да видите каква е стоеността на тази молва в економиката на региона. По-малко от 4%. 3% по-точно от местната економика. Това се крие за точките. Както каза господин Арсенис, трябва да видите какъв процент от тази риба, от този улов се пада в економиката на региона? Не искам да спекулирам, да правя хипотези за мовата, какво ще стане с нея. Но, но мовата, морската змьорка представляват 50% от улова в някои места и ще има въздействие, ако те бъдат изключени. Не мога да гадае какво ще се случи тук. И накрая, господин председател, на въпроса на госпожа Лювин. Какво ще стане с видовете, които са описани тук? Госпожа Лювин справо цитира информацията от страна на ИЦЕС за двата вида, които са проучени най-добре – Афанопоса и Гренадира. ИЦЕС има един нов подход – напоследък, защото те знаят, че данните са ограничени, нямаше данни относно смъртността, биомасата и Айцес направи нещо подобно на аналитична оценка говоря за налична оценка, аналитична оценка, но имам предвид нещо, което прилича на аналитична оценка за, за двата вида, за Афанопоса и Гренадира. За останалите видове, те са доста непознати, няма кой знае каква информация за тях, почти никаква. По отношение на това дали ще променим предложението сега, мога само да кажа, че документа, с който разполагате, като цяло потвърждава първоначалните заключения. В първата оценка на въздействието казахме, че ако погледнете обема на дълбоководния риболов, на него се пада много малка част от цялостния риболов. И вече сме казвали, че в някои случаи може да има по-значителни последици. И ето защо ние се опитваме да намерим малко по-добро решение. Но като цяло, нашите първоначални оценки се потвърдиха. Данните, които ви предоставяме, идват от държавите членки от потвърдени източници и ние сме готови да работим с вас и да доказваме онова, което вече сме ви показали. Господин Арсений, с две минути, не повече. Е, е, Благодаря ви. Мисля, че разискването беше много полезно, въпреки че понякога беше доста разгорещено, но това е хубавото на парламента. Всеки може да изкаже своето мнение. Ясно е, че всички налични данни, Тоест всички данни, които могат да бъдат намерени, са използвани. И също така е ясно, че каквито и данни да се използват и по отношение на кулите, те се основават на корабните дневници на разтоварванията на промишлеността. Така, например, е ясно, че по отношение на Ирландия и по-северните части уловът е сравнително малък, даже много малък. И ако моето предложение, е основаващо се на научните данни, е, че мовата не бива да се включва в списъка на дъбоководните витове, това е моето предложение, то тогава мисля, че няма да има никакво въздействие всъщност. това мисля, че този факт се изясни от нашето разискване и на 8 юли всеки от колегите ще може да предложи своите изменения и ще продължим с разискванията. Тоест, трябва да намерим някаква обща среда, някакъв най-малък общ знаменател, който да обединява позицията на цялата комисия. За компромис може да използваме моето предложение или предложението на някои от другите колеги. Но като начало трябва да започнем ние самите да изразяваме становището си в писмен вид, чрез изменение, както правят рибарите с техните морски дневни, корабни дневници. Председателят. Добре, имаме крайен срок за внасяне на изменения 12 часа на обяд на 8 юли, но някои колеги пускаха удължаване, други не са съгласни. Господин Хътчен, например, смята, че трябва да има удължаване на срока. Искаме ли да обсъдим срока за изменения сега или ще оставим въпроса за заседанието на координаторите този следобед? Господин Галаха, предложението ти без това ваше. Ами не ми харесва това, което трябва да кажа, но все пак ще кажа, че ако говорихме за Адриатическо море, нямах ни нищо против, но ние сме възрацивнята на този въпрос. Нашата държава от друга страна, въпросът, ако не се беше толкова въпрос, може би изобщо нямахме нужда от а, подобни разисквания. Но дори да говорим за 2%, говорим за голям брой хора чисто човешка гледна точка и затова темата е важна. Така че аз смятам, че трябва да има а, отлагане на срока. Разбира се, ще приема мнението на мнозинството от колегите. А и не мисля, че някои от коментарите, които чухме днес, бяха съвсем уместни. Господин Арсенис? Мисля, че госпожа Родост пуска думата преди мен. Госпожа Родост? Благодаря ви. честно казано, малко изгубих представа за цялостната картина. Вече отдавна работим по това досие. Споразумяхме се за датата на заседанието на координаторите, а именно внасяне на изменения до 8 юли. Смятам, че трябва да спазим този срок, тъй като трябва в един момент да приключим с работа по това досие. Има и много други теми, затова действително искаме се да приключим работа по този текст в рамките на този мандат на парламента. В противен случай ще поставим под въпрос цялата извършена до момент работа и моля всички да се замислят за положените вече усилия. Мисля, че получим всички възможни разяснения и това, което не сме получили от информация, до сега няма да го получим до 8 юли. Председателят, моля ви с гласуване. Кой иска да запазим настоящият срок за внасяне изменения? 8. Моля да вдигнете ръка тези, които искат отлагане на срока за внасяне на изменения. Един, както виждате, гласуването беше много показателно. И така крайен срок за внасяне на изменения е 12 на обяд на 8 юли. Ще гласуваме на 18 септември в комисията и ще гласуваме на втората октомврийска пленарна сесия текста в пленарна зала. Благодаря ви. Сега продължаваме с точка 10 от дневния ред, а именно докладът на господин Салавракос за Средиземно и Черно море. И там думата на господин Салавракос. A bit of silence for the rapporteur, please. I know everyone is exuberant. Моля за тишина за докладчика. Знам, че разискването беше дълго и продължително, но нека все пак да, да, да запасим тишина да обърнем внимание на следващият доклад. Господин Салавракус. Благодаря ви, господин председател. Разбирам отношението на колегите. Темата, която обсъждахме до преди малко, наистина е много важна. А аз по моя доклад ще бъда съвсем кратък. Първо, присъстваме на истинска борба, дължаща се на намаляването на рибните запаси и а, тази надпревара за намаляващите рибни запаси се засилва през последните години. Това е нова тенденция, но е проблем, който се влушава. Той също така се влушава допълнително от демографските тенденции. Съгласно Марин Полиси, през 2025 година градското население в Средиземноморският район ще достигне 60%, което ще увеличи от своя страна търсенето на рибни ресурси. А ние да забравяме, че Средиземно море е доста ограничен воден басейн, не говорим за Атлантически океан все пак. Ето защо в този район има много силна конкуренция. което води до проблеми с управлението на рибните зони, в частност зоните, които са близо до брега, тъй като запасите мигрират в този район, използват се различни риболовни уреди, рибните запаси намаляват, а от своя страна държа... крайбрежните държави не успяват добре да се справят с управлението на тези намаляващи запаси. Ето защо има, има нужда от по-голямо сътрудничество в региона по отношение на управлението на риболова. Разбира се, изхождам най-вече от международното право и в частност Конвенцията на ООН по морско право. Ясно е, че териториалните води и управлението на риболовните зони попада в правомощите на държавите членки. Още повече, че по-голямата част от крайбрежните страни на Средиземно море и Черно море са държави членки и държави, подписали конвенцията на ООН, трудно може да се предприемат някакви действия на европейско равнище. Това е общият контекст. Сега бих искал да се спра няколко конкретни елемента, които биха могли да подобрят управлението на рибовните зони и териториалните води в средономорските и черноморски басейн. Първо, политическото сътрудничество между държавите тъй като управлението на риболова в Средиземно и Черно море изисква по-голямо по-голяма съгласуваност на програмите за управление и по-добро сътрудничество на регионално и европейско равнище. Член 123 на Конвенцията на ООН е по морско право отбелязва необходимостта от сътрудничество между държавите, които са крайбрежни в затворени или полузатворени морски басейни. Стига се обаче до проблеми поради различните традиции в управлението на риболовните зони. Знаете, че в някои държави по тези плават, морски извинете, тези модни басейни флотите не са достатъчно направени от техническа гледна точка. Има също така и трети страни, които не попадат под европейските норми и за това е необходимо да се изключват международни споразумения, с които да се гарантира по-ефикасно управление на риболова в тези басейни. А сега нека да видим къде е ролята на Европейския съюз всичко това. Европейския съюз играе важна дипломатическа роля за спазването на правилата и принципите на ОПОР, както и на международното право, в частност по отношение на държавите кандидатки за членство на Европейския съюз, които трябва да транспонират достиженията на европейското право и да ги спазват. Също така важна е и ролята на Генералната комисия по, рибар, по риболов на Средиземно, на Средиземно море, GFCM, който трябва да гарантира честна справедливост. 21 от средиземноморските държави са страни по конвенцията на ООН, а само 3 не са страни. Става въпрос за Израел, Турция и Сирия. Както вече казах, конвенцията на ООН е част от международното право и от европейското право за управление на морските е, рибни запаси и затова Европейския съюз трябва да окаже дипломатически дипломатически натиск чрез Лейди Аштън за да подпишат всички заморски страни конвенцията на ООН за морско право. И пак повтарям, това е особено е, силно върши за държавите кандидатки за членство в Европейския съюз. Ето защо се надяваме да постигнем конкретни резултати, макар и не в обозримо бъдеще. И накрая въпроса за опазването на морската околна среда и на рибните запаси. Важен е също така и борбата срещу незаконният недеклариран и нерегулиран риболов. мерките за борба с този вид риболов ще подобрят управлението на региона. Важно също така е и създаването на отделни морски зони за риболов. И в това отношение призоваваме Европейската комисия да изиграе своята роля чрез изготвяне на ководни насоки и оказване на подкрепа на държавите членки. Едва 6 държави членки на Съюза имат излъз на тези морски басейни. Ако тези държави членки определят своя изключителна економическа зона, близо 60% от морските ресурси на Средиземно море ще бъдат на практика под контрол на Европейския съюз със съответните последици за гражданите на Европейския съюз. Това са основните елементи на моят доклад. Няма да отнемам повече от времето ви. Сега ще се радвам да чуя мнението на колегите. Сигурен съм, че техният принос ще бъде много полезен. Благодаря. Господин Селавракос, госпожа Майсна има думата. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Вракос за неговия доклад. Действително, свръхриболовът в Средиземно море е сериозен проблем. Запасите значително намаляха. рибарите са принудени да прилагат по-устойчиви риболовни практики, което води до сериозни конфликти. Знаете, че в някои случаи има конфликти между европейски и неевропейски държави, което осложнява сериозно положението. Затова трябва да се сключват международни споразумения. Двустранните споразумения не са добро решение. Въпросът се поставя сега дали може споразумението да се сключва в рамките на Конвенцията на ООН е по морско право, която обаче не е ратифицирана от подписана и ратифицирана от всички средиземноморски държави. А по отношение на Конвенцията по морско право, разбира се, основната цел е да се гарантира в дългосрочен план устойчивостта на риболова чрез устойчиво управление на рибните запаси. Но това би било възможно само чрез тясно сътрудничество в тази насока. Така че ако успеем да изготвим устойчиви програми за риболов в Средиземно море. По този начин ще постигнем нашите цели и ще успеем да прехвърлим нашата реформа на обща политика по рибарството извън границите на Европейския съюз. Благодаря ви. Danke, Herr Vorsitzender. Ich wollte auch dem Kollegen Salaf... Господин Кон, благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчика Салаврако за доклада му. Темата е важна и наистина трябва сериозно да подходим към нея. През последните години риболовните условия и режими са, са консолидирани е, законодателно през последните години и на мен се ще комисията да проведе анализ е, е, на устойчивия риболов по запаси в е, северните е, европейски води. Мисля, че става дума за 60 по-настояще ми. Значи има още какво да се направи. Но що се отнася до Средиземно море и до Черно море, преговорите са изключително деликатни, тъй като крайбрежните страни повечето от тях от Европейския съюз се придържат към ясно е, разписаните правила, но пък от друга страна има други международни органи, в това число конференцията за рибата Тон, е, в която участват североафрикански страни, в това число Египет и Сирия. И нещата стават крайно деликатни. Така че за нас е важно е, да правим постъпки по дипломатически път, да постигаме двустранни спогодби, това число е в Черно море с е, Турция, Украина, е, Русия, ние се придържаме към е, собствените си правила от една страна – но от друга страна сме в неизгодно положение по отношение на останалите, а от, а от, а от трета страна, разбира се, биомасата трябва да се опазва и запазва производителността си. Тук е основният момент и, и в двустранните отношения е да се е, договорят контролни механизми, които да се спазват не само от е, нашите риболовци, а реципрочно. Като се предвиди реципрочен контрол по плавателни съдове. И и при това, разбира се, е, целият този въпрос за контрола е, не е лек. Трябва да се захванем обаче с него е, и то чрез външно-политически мерки. И това, което ни представи господин Салавракос е много полезно в това отношение. Следващият оратор. Аз също благодаря на господин Салавракос. Той много добре обобщава всички е, важни неща. Няколко съображения имам. Въпросът за двустранното сътрудничество с други страни. Важен въпрос ние следва да, да, да се стремим към споразумения, към спогодби за, за риболова на двустранна основа и при положение, че в дадена риболовна зона имаме 8 държави членки и 22 трети страни, и при това две трети от крайбрежната зона не подлежи на контрол от европейските власти, при тези условия ни никаква политика не би е, могла да, да постигне успех, освен ако не търсим е, е, от стратегическа гледна точка нещо повече от двустранните спогодби. Значи, ние, ние трябва да се стремим към е, всеобщи е, споразумения, които може и да възложат определени тежести на Европейския съюз, но пък това ще бъдат с полза изразходвани средства. Особено за някои северноафрикански страни. Понататък въпроса за неизпълнението на Средиземноморския регламент. Наистина, той не се изпълнява. И той не се изпълнява до голяма степен поради волята на държавите членки, вероятно поради съпротивата на отрасъла, но вероятно и поради това, че регламентът не го бива. И, и би, би трябвало да проявим кораж да си го признаем. Регламентът, впрочем, предвижда днес, през юни 2013 година, е, комисията да започне преглед на натрупания от изпълнението на регламента опит е, това трябва да стане максимално бързо и в тази връзка бих искал да припомня е, правния принцип е, на прегледа. На трето място, Селезено море е фактически затворено море. И съответно, уловът трябва да бъде ограничен с строги правила. И тази морска територия следва да бъде преобразувана от политическа е, гледна точка. В противен случай морето ще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 от основно значение тук е да разберем, че подходът ни към Средиземно и Черно море трябва да бъде различен от този към Атлантическия океан. Пю е, идонео. И накрая, няма в Европа по-подходящо място за провеждането на интегрирана морска политика от е, Средиземноморието като се започне с а, а, интегрално териториално устройство на, на морската територия. И е, това е от съществено значение. Трябва да обединим европейските и неевропейските страни, е, да, да посочат е, зони, части от морската територия с различно ползване, с различно предназначение. Риболов, изкуствено отглеждане, туризъм и така нататък. В рамките на 40-милната е, зона е, от крайбрежието нататък е, в моята страна има 200 платформи за проучване на, на петролни залежи. И може ли това да продължава все така този, този доста е, половинчат, е, частичен подход. И не бива ли да се пристъпи към цялостно планиране на морската територия? Аз ще внеса в тази връзка, надявам се, няколко контраст, е, контру, конструктивни изменения, които няма да подронват е, основното съдържание на доклада. Господин Арсенис, първо аз благодаря на, на нашия докладчик. Присъединявам се към колегите в тяхната оценка за работата му, основана на един разумен, умерен подход, който при това е и изчерпателен. Става дума за това. Риболовният отрасъл в Средиземно море е, се натъква на посочените трудности ежедневно. Не е, е, изпълнението и то справедливото изпълнение на Конвенцията на ООН по морско право е, е фактор с решаващо значение за препитанието на заетите в отрасъла. И наистина ние трябва да намерим решение. Господин Милана говори за възможността да се сключат спогодби. Има такива, според мен, има такива възможности. Както и за такова договаряне, което не е свързано толкова с конкретното регламентиране на риболова, колкото с приемането на общи правила, на общи принципи от всички заинтересовани страни. С това изразявам надежда, господин председател, че внимателно ще подходим към въпроса в нашата комисия, защото той е въпрос не само от економическо, а и от политическо значение. Не става въпрос за мира в региона. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Салавракос. Мисля, че този доклад е отличен по своя характер и общо взето покрива всички въпроси, които можем да си зададем в рамките на това голямо предизвикателство, именно да управляваме морета, където част от крайбрежните страни са на Европейския съюз, но мнозинството не са. Ние имахме такъв проблем в Балтийско море в продължение на десетилетия. Ние се опитвахме да управляваме общи рибни ресурси, но само част от страните по крайбрежието бяха от Европейския съюз. Е, сега, е, едва ли много от е, страните около Средиземно и Черно море могат да се сравняват с страните от Европейския съюз. Трябва да кажа, че в Балтийско море нещата много се подобриха, откакто Балтийските страни се присъединиха. Налице е конвенцията по морско право и там има задължение за всички страни по конвенцията да управляват рибните запаси по силата на принципа за максимален устойчив улов. И ето защо Европейския съюз трябва да оказва натиск. Това може да се направи в рамките на ФАО, в рамките на други форуми на ООН, в рамките на Комисията за Средземноморието. Имам предвид, тези страни трябва да спазват своите международни ангажименти. Ако са подписали конвенцията по морско право, то трябва да управляват запасите по силата на принципа за максималния устойчив улов. И се радвам, че господин Салавракос, например в точка 7, казва, че Европейския съюз чрез своите дипломатически представителства трябва да оказва натиск върху третите страни да спазват принципите. В точка 8 Докладчика подчертава, че държавите, които са кандидатки за членство в ЕС, трябва да се присъединят към Конвенцията по морско право и да я приложат. И аз мисля, че е изключително важно това да се случи. Това е един от най-важните елементи когато една страна иска да се присъедини към Европейския съюз, а именно да е ратифицирала Конвенцията по морско право и да спазва тези принципи. Изключително важно е това. В точка 8 се казва, че три от страните не са се присъединили към УНКЛОС, към Конвенцията по морско право. И аз искам да разбера кои са тези държави. Мисля, че Европейския съюз трябва да работи така, че да има нова регионална организация за Черно море, тъй като от нея има голяма нужда. Благодаря. Thank you very much for that, Mrs. Благодаря, госпожо Лювин. Сега от комисията тук е госпожа Пария. Заповядайте. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговият доклад, който е отличен и който много добре синтезира основните проблеми и предизвикателства, с които се сблъскваме в Средиземно и Черно море. Европейската комисия напълно споделя мнението изказано от вас в този доклад. Напълно сме съгласни с твърдението, че потенциалът за растеж и развитие в Земно море е наличен, но че има и много сериозни проблеми в този регион. За да се гарантира устойчиво управление на ресурсите в Средиземно море и политики, които да се основават на устойчивото развитие и управление на морските ресурси, имаме нужда от адекватна координирана политика на добро управление, както и система за управление, ефикасната система за управление на ресурсите, които се основават на системите за контрол от основните заинтересовани страни, в частност регионалните организации. Бих искала малко да смекча твърдението на господин Милана относно прилагането на конвенцията за земно море. Мисля, че постигнахме сериозен напредък в последно време. Действително остава ни още много за, за да постигне пълно прилагане. Но а, все пак се полага, се, се полагат усилия за да привед, насръчим всички държави да прилагат регламентите за Средно море. По случаите, когато регламентът не се спазва напълно, сме започнали процедури за нарушение срещу тези държави членки. Имаме и подобрени системи за контрол и за това смятам, че в сравнение с положението от преди 3 години все пак има известен напредък както споменахте с пълно право, по-голямата част от а, държавите, които имат извоз на земно море, не са държави членки на Европейския съюз. И за това е жизненно важно да имаме активно сътрудничество с тези страни, било то на двустранно или на регионално равнище. И тук държа да подчертая колко е важно да има сътрудничество в рамките на съществуващите организации и форуми в Средиземно море, било в рамките на Генералната комисия по риболов на Средиземно море, било в рамките на ИКАТ, която въведе много строги мерки за опазване на различни биологични видове в Средно море и в частност на червената рибатон и започваме да констатираме първите резултати от тези много строги мерки. Както знаете, Европейския съюз първи приложи тези мерки. Има също така и конвенциите от Букурещ и Барселона относно Черно море. В този контекст и в частност в рамките на Генералната комисия по риболов за Средиземно море от няколко години насам много активно развиваме политика за създаване на планове за управление и за по-широко прилагане на мерките в рамките на общата политика по риболов на Европейски съюз на всички държави от Средиземноморския басейн. За първи път успяхме да, изгр... да изготвим план за управление на малките пелагични видове в Адриатическо море. И също така за първи път успяхме да изготвим технически мерки, които да се прилагат в Черно море. Важно е да отбележим този факт. Важно е също така да отбележим, че ние сме основният стимул за създаване на нова рамка и реформиране на организацията на Регионалната комисия по риболов в море, за да се гарантира равноправие на всички членки. По отношение на двустранните отношения започнахме диалог по риболова с Турция, Украина и Русия. Този диалог е бавен, но поне съществува и възнамеряваме да насърчим подобни двустранни отношения с други държави с излъз на Средиземно море. По отношение на комецата на ООН по морско право и разширяването на изключителните економически зони, разбира се, този подход ни се струва напълно уместен. Все пак обаче бих искала да ви припомня, че правомощията по отношение на разширяването на, изключител... на а, изключителните економически зони е на държавите членки, а не на Европейски съюз. И след това, преди няколко години, започнахме проучване за евентуалните ползи от разширяването на зоните, изключителните економически зони. След няколко седмици тази, това проучване ще приключи, ще бъде представено от ресорния комисар. Там също така се предлагат и редица инициативи за насърчаване създаването на подобни зони в Средиземно море за страните, които все още не са го направили. И като цяло за всички държави, които имат излъз на Средиземно море. бих искал да кажа и няколко думи за научното сътрудничество, което също е упоменато в доклада. Разбира се, то е жизненно важно за да разполагаме с необходимите познания за състоянието на запасите и адекватните мерки за управление на ресурсите. От няколко години разработваме серия проекти съвместно с ФАО, в която участват и други страни от Средено море, като и в СМЕТ, КОПЕМЕД и други проекти чиято цел е подобряването на сътрудничеството по отношение на научните данни между всички държави от Средиземноморският регион. Основните ми коментари на този етап. Цяло Европейската комисия приема много положително този доклад и ние поемаме ангажимент да продължаваме да играем важната си роля в насърчаването на диалога с трети страни и насърчаване по-доброто управление на рибните запаси в целият средиземноморски басейн. И също така много дължим да продължим тясно сътрудничество с вас в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Пария. И сега докладчика за заключителни думи. Господин Салавракос. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите и на комисията за направените коментари по моят доклад. Разбирам, че колегите са изморени, но нека да кажа нещо, което би могло да събуди отново интереса ви. Страната, в която се намираме. Белгия. Съществува в нещо като правен вакуум. С договора от Берлин преди много години Конго беше призната за страна, макар че по това време тя беше компания, която беше 100% собственост на държавата Белгия. Защо казвам това? Защото всички тези диктатури, които все още съществуват в света, съществуват защото използват търговията за, за кислород както Белгия преди години използваше Конго. Комисаря по економическите въпроси, върховният представител госпожа Аштан и комисаря в областта на риболовната дейност не работят заедно както трябва. Милиони изпращаме на Египет като помощ. Тази помощ я даваме безвъзмезно и ако не искаме нищо в замяна, нека поне да окажем въздействие върху тези страни да направят нещо. Не става въпрос за експлоатация на рибните ресурси в водите на тази страна, става въпрос за съдебно сътрудничество за регламентирана търговия. След няколко години ще вземем пето място в света по брой на населението. И ние трябва да изхранваме това население. Аз искам да изляза малко извън рамката на доклада. Искам и се да отчетем отношенията, които можем да имаме между нас самите, е, между нас и трети държави и между нас и комисията. Благодаря, казва председателя. Съжалявам, че нямахме време за доклада на госпожа Йеро за ролята на жените. Притеснявам се, че ще трябва да прехвърлим този доклад на последно място в дневния ред, тъй като другите точки са фиксирани във времето. Ще започнем с заседание на координаторите в 3 часа. По отношение на доклада на господин Салавракос, Изменения могат да се внасят до 12 часа на обяд на 24 юни. Гласуването в комисията ще е на 5 септември и в пленарна зала ще гласуваме доклада по време на първата пленарна сесия. Три часа се събираме отново за заседанието на координаторите. Благодаря на всички.